Witam Państwa. Rozpoczynamy z... Колеги, нека да започнем. Мисля, че достатъчно изчакахме 15 минути толеранс и затова смятам, че е време да започнем. Това е последният ден на заседанията тази седмица. Започваме с много важна точка. Тази точка е свързана с Малтийското председателство. Преди да приветствам министра, който е тук сред нас, бих искал да ви припомня нещо. Вчера казахме, че можем да сменим местата на 19-та и 18-та точка, т.е. първо 19-та и след това 18-та. Надявам се това да не е проблем за вас. Докладчикът помоли да говори по-рано. Надявам се да нямате нищо против. Казвайки всичко това, искам да приветствам Родерик Галдес, който е парламентарен секретар за земеделие, риболов, права на животните в Малта. Е, днес сте тук, за да представите приоритетите на съвета на Европейския съюз за първата половина на 2017 година. Често казвам, че ако председателството е през първата половина на годината, то е по-дълго, защото втората половина означава коледа, вакансии. А ако работите през първата половина, работите много интензивно. Така че много работа ви предстои. Чудесна тема за председателството – Reunion или пресъздаване на Съюза, една законодателна програма и философия и начин на работа. Това показва и философията на целия Европейски съюз – единство, многообразие. Имаме нужда да мислим по тези теми, особено сега. Радвам се, че предложихте такова лого głównie pana e, o priorytety. Wiemy, że są wyjątkowo ważne sprawy, omnibus, rolnictwo ekologiczne Точи się. Силно си спомняте, че има много теми. Омнибуса, органичното земеделие, триалозите. Много време отне всичко това и силно се надяваме Малтийското председателство да успее да приключи всички тези преписки. Пожелавам го и на вас, и на себе си, и на моите колеги, и най-вече на земеделците. След това положението в отделните сектори. Наскоро имахме едно изслушване в нашата парламентарна комисия за пазарите – Говорихме за външните фактори, които се оказват все по-важни за земеделието в Европейския съюз. След това регионални споразумения, много работа в тази посока. Силно се надяваме скоро да се забележи стабилизация и нов подход. Силно се надяваме да намерим нови решения, що се отнася до международната търговия. И така, господин министр, добре дошъл отново сред нас и ще ви дам думата. Следващите 6 месеца се радвам, че ще бъдем във вашите компетентни ръце и ще си сътрудничим с вас. Заповядайте. Благодаря, господин председателю почитаеми депутати, благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас днес и да обменим идеи. Очаквам с нетърпение да работя с Европейския парламент по време на това председателство. Искам също да се възползвам от тази възможност да ви поздравя за това, че бяхте назначен за член на, за, извинете, председател на тази комисия и да поздравя господин Декастро, който е заместник председател. Сега ще премина на малтийски последните 60 години Европа бе модел за надежда, просперитет и развитие. Това постижение се дължи на пионерите на европейския проект във времена, в което мнозина смятаха, че няма да успеем, няма да можем да се сработим. 60-та годишнина от европейския проект сега се пада на нас, най-малката държава членка, да председателстваме съвета на Европейския съюз. Това са времена, в които заедно трябва да осмислим какво се е случило през последните 60 години. Трябва да защитим и опазим това, което сме постигнали. Трябва да можем да обясним на гражданите каква е ползата от този проект, защото често тези ползи се забравят. Това е също една възможност да погледнем напред. Европа има нужда от нов тласък. Случващото се напоследък ясно показва, че Съюзът трябва да застане рамо до рамо с гражданите и ефикасно да може да обясни важните мерки, които се предприемат, за да има по-добри възможности за живот на гражданите. Това ще им даде възможност да постигнат мечтите си, да постигнат успех. Политическите събития от миналата година оказаха въздействие върху всички ни. Нуждата от реформа е наистина спешна. Искаме да стигнем до гражданите и това вече е задължително. Случилото се миналата година разклати сърцевината на европейския проект, така както го познаваме. Малта иска да даде своя валиден принос към европейския проект. По време на нашето председателство Бихме искали Съюза да стане по-силен посредством нашата работа в съвета, с вас, с Европейския парламент. Знаем, че 6 месеца е кратък период от време, но ние сме амбициозни, и искаме да допринесем а, към това проекта да се придвижи по-напред, да стане и по-близък до гражданите, но от друга страна сме реалисти, знаем какви са ограниченията, но знаем и какви са силните ни страни. Срещаме се с другите делегации в съвета без някакъв прикрит дневен ред и без претенции. Ще работим с Европейския парламент в дух на сътрудничество и прямота. Нашият премьер, заместник премьер, министра на финансите, както и лидера на опозицията, всички те са били членове на Европейския парламент. Мисля, че това ни помага ясно да разберем значимостта на Европейския парламент. Вие сте преки представители на европейските граждани и законодателствата в интерес на гражданите. Гордеем се, че ръководим съвета на Европейския съюз точно в този момент. Принципът, който води нашето председателство е един нов тласък в Европейския съюз, който да сближи гражданите като потребители, като създатели на благоденствие, като заинтересовани страни. Затова имаме шест приоритета. Имиграция, сигурност, единния пазар, политиката за добросъседство, социалното приобщаване и морските въпроси. Обедени сме, че нашите граждани имат тревоги, които трябва да бъдат чути в тези сфери. Няма да навлизам по всички приоритети в подробности. Бих искал да се съсредоточа върху работната ни програма в сфери, които са от интерес на работата на вашата парламентарна комисия. И сега ще премина на английски. Искам да се съсредоточа на три основни теми за Малтийското председателство новите проблеми, свързани с водата в земеделието, подготовката за здравето на животните и растенията и антимикробиалната резистентност. Ще навлязе в конкретни томи, е, теми, които са много важни по време на нашето председателство и по които ще текат преговори с Европейския парламент. И така първата тема. Последните години е, повечето държави членки бяха съсегнати от е, различни климатични събития, които показаха колко се променя и наличието на дъжд. Имайки предвид е, зависимостта на земеделието от климата, Малтийското председателство иска да разгледа нови идеи за това как да се адаптираме към новите климатични условия. Това ще стане посредством споделяне на най-добри практики с фокус върху научните изследвания, новаторството в сферата на управлението на водите някои южни държави членки са изправени пред все по-високи температури, промяна в времето, суша, а в северните държави членки има различни обеми на падане на дъжд с различна частота. И двете положения, които току-що описах, водят до пречки за европейските фермери. Това ще бъде основната тема на неформалната среща на министрите на земеделието, която ще се проведе в Малта между 21 и 23 май, където искаме да споделим най-добри практики с цел развиване на един по-устойчив земеделски сектор в Европа. Втората тема, по която искам да говоря, е подготовка за спешни случаи, свързана е с здравето на животните и растенията. Искаме да направим така, че Европейския съюз да продължи да има по-голяма способност да отговаря на огнища, които възникват на заболявания, като например птичия грип и африканската чума по свинете. Ние сме запознати с последиците, които са социални и економически, свързани с животните и така нататък, когато възникнат такива огнища. Ние сме избрали да се подготвяме за такива спешни случаи като хоризонтален приоритет. В съвета нашето председателство ще покани основните и главни длъжностни лица, които се занимават с ветеринарна и фитосанитарна дейност, за да анализираме готови ли сме за възникването на такива огнища в Европейския съюз. Искаме също да се подготвим за влизането в сила на новията законодателна рамка за здраве на животните и растенията. Съсредоточавайки се върху такава подготовка за спешни, спешни случаи, Малтийското председателство ще може да даде принос към това Европа да бъде по-гъвкава и силна, що се отнася отнася до тази тематика. Антимикробиалната резистентност. Това е третата тема днес и основна, основен приоритет за нашето председателство. Ние знаем, че нашето председателство е, се случва точно е, в един момент, е, който е много важен и на европейско и на международно ниво за обсъждане на такива инфекции, свързани с резистентност към био... а, антибиотиците, тъй като те представляват заплаха за устойчивото производство на храни и човешкото здраво. Европейския съюз се подготвя а, да поднови своя ангажимент, като разработва план за действие за борба с тази резистентност до края на нашето председателство. Надграждайки над заключените на съвета по резистентността към а, тези теми, Та надграждайки на тези заключения, които бяха прияти през юни 2016 година, ще направим така, че съветът да си остане един основен играч в сферата. Законодателните досиета, свързани с а, е, различни медицински продукти, както и фуражи, са изключително важни в тази тема. Дами и господа, е, независимо от това, което се случи в земеделския сектор последните месеци, забелязват се първи признаци на подобрение на земеделските пазари. Малтийското председателство ще продължи да наблюдава положението, ще способства за дискусии, за да се намери един ясен път напред. Що се отнася до предложението за органично земеделие? Малтийското председателство ще надгради над а, работата на Словакия и Нидерландия. Органичното земеделие е една много успешна ниша на пазара, тя допринася за диверсификация на европейските фермери и може да доведе до големи доходи. Затова е много важно органичният сектор да бъде подкрепен от една силна правна рамка, която да дава и правна сигурност. Ще се съгласите с мен, че се намираме в изключително критичен момент – като председател на съвета по земеделие и риболов искам се възползвам от тази възможност да кажа, че нашето председателство е решено да поеме работата на предишните председателства в тази посока и да я придвижи напред. Ще работим в тясно сътрудничество с всички държави членки, за да има един приобщаващ процес и да се намерят добри решения, тъй като преговорите в момента са в застой. Малтийското председателство също ще води и дискусии, свързани с предложението Омнибус. Искаме да има напредък по тази преписка. Намерението ни е да представим компромисен текст за разпоредби, свързани с замеделието на съвета през април – това според мен ще доведе до едно опростяване за фермерите, от което те, си, от което те имат нужда. Имайки предвид е, колко амбициозна е програмата за международна търговия на Европейския съюз, много е важно земеделските министри да бъдат постоянно информирани за това какво се случва в преговорите е, по международна търговия, за да могат да бъдат опазени е, нашите земеделци. Започнали сме работа в тази посока. миналия понеделник на съвета дадахме възможност министрите да изразят своето становище. Като председателство искаме също да продължим да дебатираме бъдещето на ОСП. Смятаме, че сега му е времето да седнем и да мислим заедно, за да може колективно да оформим посоката, в която ще се развива бъдещата ОСП. Бъдещата обща селскостопанска политика трябва да направи така, че селските райони да бъдат много привлекателни за гражданите, където те да живеят и да работят. Трябва да отделим внимание и на увеличаването на гъвкавостта на нашия земеделски сектор. Този сектор трябва да стане по-конкурентно способен. За да го направим, според мен, европейските цен... Е, фермери трябва да бъдат в центъра на тази политика. Що се отнася до правата на животните, много е важно тази тема да бъде подобрена в целия Европейски съюз, като продължаваме да укрепваме прилагането на настоящото законодателство и насърчаваме обмена на най-добри практики в между, извинете, държавите членки. Нашето председателство ще подкрепи а, една платформа по тази тема, която наскоро бе обявена, тъй като там ще се даде възможност за форум за структуриран диалог на всички заинтересовани страни на европейско ниво. Що се отнася до плановете за горите? Ще се фокусираме върху насърчаването на устойчиво управление на горите и а, законната търговия с дървесина на международно ниво. Преди 12-та сесия на форума за горите на ООН, ние ще се опитаме да постигнем до балансирана обща позиция на Европейския съюз, която да покаже, че Европейския съюз може да е лидер а, при възпирането на обезлесяването и осигуряването на устойчиво управление на горите. И накрая искам да работя с вас, за да има напредък в тези сфери. Това са сфери, които оказват въздействие върху земеделския сектор в Европа. Те отговарят на приоритетите ни. Така европейските земеделци ще бъдат по-близо до самия съюз. Надявам се да работим продуктивно благодаря ви много за тази възможност. Благодаря ви, че ми дадахте възможност да говоря пред вас днес. Благодаря. Dziękujemy за презентация. Благодаря. Смятам, че това, което казахте, е много важно, особено за нас, като Комисия по земеделски въпроси на парламента. Първо даваме думата на координаторите на политическите групи. За това ще помоля координаторите ни да бъдат кратки в своите изказвания и след това ще започне дебат с другите депутати. Имаме списък с оратори вече. Господин Десе първи. Благодаря, господин председател. Най-сърдечно добре дошъл, господин министър. Радвам се, че сте сред нас и ни представихте е, програмата си. Наистина, аз преживявам тук 25-тото председателство и се радвам, че една малка страна като Малта ще поеме тази отговорна задача за следващите 6 месеца. Аз а, познавам вашата страна, бил съм многократно там, желая ви успех. Ня... Вие засегнахте много важни теми, за нас е особено важно е, бъдещето на общата стопанска политика и е, трябва заедно да работим, да намерим разумни решения и е, разумни отговори на проблемите след 2020. Е, От сега трябва да обсъждаме тези въпроси. Важно е в бъдеще също в центъра на нашето внимание, това да бъде в центъра на нашето внимание. Говорихте за е, зем, е, законодателните рамки. Е, е това, е, това няма да функционира без участието на селските стопани, на земеделски стопани. В различните е, това ще доведе, е, надяваме се, до е, запазване на интегритета на големите региони в Европа, а не за преместване на големи маси хора от един регион в друг. Прочетах неодавна съобщение в пресата, че в Германия с 11,4% е намалила чрез съответните мерки е, използването на антибиотици в жалското стопанство. Е, в е, същото съобщение се казва, че в хуманната медицина се е качил процента на ползване на антибиотици. И би било добре, ако наистина действаме и в хуманната медицина, да, се, е, да излезем с някакъв документ, който да регулира е, употребата на антибиотици. Това е, е нещо, което заслужава да се обсъжда заедно с темата за антимикробиалната резистентност в селското стопанство. Е, колкото до горите, разбира се, е, трябва да е, използваме дървесината за различни цели, но не трябва варварски да бъдат изсичани горите. Желая ви отново успех на председателството и от името на моята политическа група. Надявам се, че ще работим добре съвместно. И аз ви благодаря. Господин Андрю. Благодаря, господин председател. Аз също ви е, пожелавам добре дошъл. Е, е, добре дошъл на министра на земеделието на Малта. Наистина, аз оценявам високо вашата амбициозна програма. Много е важно, за да постигне тези амбициозни задачи, да работите в добро партньорство с е, е, институциите на Европейския съюз. Въпроса с климата, който е, е много важен фактор, промените в климата и съответното въздействие върху селското стопанство е важна тема. Знаем всички за подписания документ в Париж от КОП и сега трябва да запретнем ръкави и да работим по изпълнението. Е, споменахте здравето при, на животните. Е, ние сме обсъждали, е, ще имаме Вчера след обед говорихме надълго и широко по тази тема. Искам да привлека вниманието ви към е, въпроса за бюджетните средства. Ако искаме да изкореним е, заболявания е, сред животните и да предотвратяваме такива, би трябвало наистина да разполагаме със средства. Е, и заделените средства сега в бюджета, според Генерална дирекция Санко, може би ще са недостатъчни за борба с епидемиите, които засягат понякога огромни територии. Въпросът за антибиотиците е, е също разни, бе разнищен. Е, биоземеделието а, е другата тема. Ние сме длъжни да успеем в това отношение. Е, от 10 е, е, месеца вече в 18 месеца този се говори за това и вече има доста жертви на погрешна политика. От друга страна пазара се разраства така че трябва да поемем е, това предизвикателство и да гарантираме успеха на е, е, това досие. И трябва да действаме по-енергично и по-бързо в това ще смеше, че надявам се, че ще се придвижим, е, ще придвижим е, някои е, теми напред. Докладчиците и господин Декастро работят по тази тема интензивно. Надявам се бързо да напреднем. Накрая Комисията е, очакваме да представи е, своят текст за реформата в е, ОСП. Е, това ще постави рамката и ще зададе методите, е, с които ще, е, е, по които ще действаме. Много необходимо и неизбежно е да направим обаче оценка на политиката ОСП до сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също ви приветствам най-сърдечно, господин министр, за е, това, че поемате е, председателството на съвета в такъв важен момент. Е, тежки задачи ви чакат, важни теми. Омнибус е доста амбициозен пакет и е, трябва е, в крайна сметка вече да действаме. Трябва да се видят резултати. Имаме половин година време да въведем упросте, упростявания, за да може в останалата част от годината да се ползваме от тях. Това е важно. Парламентът е готов да работи в това отношение. Колкото до е, е, земеделските, е, земеделските райони, е, те могат да оцелеят само ако там има добре развито земеделие трябва да заложим основите на добро селско стопанство там. Важно е, важно е заедно с горското стопанство е, многото частни собственици да е, ангажираме и да обвържем. Е, тук трябва да отчетем и факторите по земеползване и да прилагаме директивата за обновяемите енергийни източни и критериите за биомасата. Всичко това ще се окаже, ще окаже сериозно въздействие върху нашите горски стопанства. Това, което смятам за особено важно също, Комисията на 1 февруари ще започне онлайн консулта... консултации по бъдещата ОСП. Тези онлайн консултации ще бъдат е, малко, ще ни затрудят, тъй като ще се водят само на английски. Така че много ви моля, на, натиснете в е, председателството тези консултации да могат да се водят поне на трите е, най-говорени езика в Европа, на немски, френски и английски. защото е, в такъв случай е, ще има възможност е, много селскомански предприятия да се включат и да участват, когато им се даде възможност на споделят мнение на своя език. Също така, пестене на водния ресурс също е важна тема за мен и е, в това отношение трябва да дадем тласък на научно-изследователската и развойна дейност. Благодаря ви за участието, желая ви е, успех в е, сложната ви работа, в сложната работа, която ви предстои. Благодаря, председателю. Благодаря, господин министър, за това, че сте тук пред нас да говорите за приоритетите на своето председателство. Споменахте изключително важни теми. Въздействието на климата, например, както и бедствията от климатичен тип, които се дължат на климатичните изменения. Това е изключително важно. Бих искала, ако е възможно, да се постигне напредък в тази сфера за борбата с тях. Какво ще направите? Сега за бъдещето на ОСП. Това е тема, която ни безпокои и цялата ни комисия се вълнува от тази тема. Моята политическа група смята, че новата ОСП може да допринесе значимо за намаляването на въздействието от климатичните изменения. Може ли да ни кажете какво сте планирали в тази посока за работата по ОСП? Отново по същата тема. Какво ще кажете за неравенството? Какво визирам? Жените фермери. Жените фермери са изправени пред е, неравни условия, особено тези, които работят в семейни земеделски стопанства. Е, както знаете, жените там се борят за правата си и да могат също да притежават семейни ферми, тъй като на места това не е възможно. Благодаря. Благодаря, господин Хауслинг. Äh, и от наш име е добре дошъл. Е, така тежка, сложна програма сте заложили, е, доста претенциозна и се надявам, че ще я изпълните. Е, наистина на, важно е да засилим е, ролята на земеделските стопани в е, е, веригата за, на производство на храни. Е, предвид е, ситуацията с цените, положението на, на, е, и, е, на пазарите, положението на селски стопани е съвсем не е удовлетворително все още. по въпроса за водите, за антибиотиците, наистина това са е, теми на бъдещето, но трябва да почнем да работим по тях от сега. когато говорим и за е, средствата, е, финансовите средства за селско стопанство, също е една доста чувствителна, деликатна тема особено е, средствата, които се заделят от бюджета за борба с е, епидемии, като е африканската чума по свинете и други. Вчера след обед също говорихме по тази тема надълго и на широко. Сега идвам на един въпрос, който а именно екологичното и биопроизводството не, споменахте за ниша. Не трябва още да мислим за ниша. Във втората криза, дори в рамките на втората криза, този, това производство се разрасна в значителна степен. Моята страна с, с 20% се увеличи производството на биопродукти. Би трябвало обаче да променим съответно на това ново развитие и законодателните рамки за този вид производство. Е, тук е, в това отношение има доста единомислие сред нас. граничните стойности са е, една доста дискутирана тема в контекста на биопроизводството. Това е от интерес както на потребителите, така и на самите земеделци. Сега за вашето председателство. Това е последен шанс да дадете отговори на някои от тези е, проблеми. Надявам се, че в консултации с е, е, други страни вие ще успеете. Готови сме от страна на парламента и на съвета да намерим решение и е, да се надяваме, че в е, вашето е, председателство е, направим нещо съществено за е, е земеделието и биоземеделието. Господин Агню. Morning, Добър ден, господин Галдес. Не бих губил време да променям времето или да се притеснявам за климатичните измерения. Искам да ви върна към 74-та, 75-та и 76-та година, когато имахме изключително различни времена. Тоест, не, така че не се притесняйте за времето. Времето си е такова. Вие говорите за птичия грип. А, смятам, че там е нужно политическо решение. Първият тип решение – е колко много ще струва а, всичко това за фермерите. Те може да изчезнат от лицето на земята заради тези разходи. Имаме нужда от някаква система а, за гарантиране или застраховане на земята. Бяхме го направили при производството на захар. Имаше един, който а, една организация, която защитаваше след това направиха фонд, организираха се и това плати за разходите в захарната индустрия. Не знам какво става в другите държави, но е абсолютно нечестно един производител да поеме цялата болка. Той нищо не може да направи а, за разпространението на птичия грип. Така че това е изключително важно. Втората част на въпроса, и това ме притеснява особено, когато ни ръководи малък остров, и едва ли не трябва да организирате, примерно, нашето земеделие в Обединеното кралство, при нас голямата част от яйцата са от свободни кокошки. Имаме дерогация, която ни е дадена. А, все още може да ги наричаме свободни кокошки. Това обаче като че ли ще се промени. Още 4 седмици май ни остават. И след това цените ще паднат. Ще паднат до ниво, на което няма да може да преживяват хората. Нужно е малко разум да се прояви. Трябва да убедите супермаркетите, че всички сме заедно в една и съща лодка. И светлината в края на тунела не е влака, който идва срещу нас, надявам се нещата ще се променят, защото има и сезонно възникване на този грип. Надявам се този сезон да се промени. Когато се затопли времето, грипа, знаете, не обича топло време, надявам се. Така че, хайде да удържим и да не накараме всички хора, които произвеждат такива яйца, да се окажат на улицата. Втория голям проблем е антимикробиалната резистентност. И ако използваме тези препарати и се установи, че има такава устойчивост, Говори се, че това може да влезе в човека. Има някои земеделски стопани, които се опитват да не ползват такива препарати, обаче има голям проблем, защото ако го правят, след това какво се оказва, ние внасяме. Внасяме продукти от някъде другаде, където се ползват антибиотици. Това е проблема, който трябва да бъде разрешен. И накрая споменахте правата и добруването на животните. Има достатъчно законодателство по тази е, тема, просто го приложете, нищо друго не е нужно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин министре, наистина в е, селското стопанство, европейското селско стопанство е в криза. Ето защо е важно е, все повече се укрупняват и концентрират е, предприятията, което е факт в цяла Европа. Малките и е, средни ферми изчезват. Това е един, един типично европейски модел на селско стопанство изчезва именно поради индустриализацията и новата структура на селско стопанство. Това трите големи групи в парламента подписаха една декларация, която показва, е, че за съжаление е, нашите е, земеделци страдат от свободната търговия. Техният интерес е засегнат и би трябвало наистина да се обърне внимание на това в различните международни договори, които сключва Европейския съюз. Е, Напрекъснато е, се стопява, изчезва този модел на, е, на семейни ферми, на, на дребни стопанства. Това е, трябва да направим нещо, за да спасим този е, вид производства в Европа. Имам два конкретни въпроса към вас е, параграф 200, е, член 273 е, е, параграф за увеличаване на помощите за производителите на плодове и зеленчуци предвижда се от 3,68, т.е. ограничава се, намалява от 3,68 на 1%. И възможностите за изплащания също се е, прекратяват. Е, това е, засяга 15 страни и ще ви помоля в съвета да се застъпите в, за това. След това 267 член 10 параграф. Тук става дума за развитие на регионите, но посоката, която законодателя задава е погрешна парите, средствата за селско развитие, развитие на селските райони трябва да е, постъпят при самите, е, при е, самите стопани. Въпросите за миграцията трябва да бъдат решени от други, по други начини. Добре дошъл, господин министр. Ще говоря на нидерландски. Аз съм част от една партия, която защитава правата на животните. За нас това е изключително важна тема. Доколкото разбирам, това ще бъде тема и за вас. Европейския парламент може да почерпи само опит от залагането на такива приоритети. Сега е момента да ни впечатлите и да подобрите защитата правата на животните в Европа. Например, може да целите да изградите една нова стратегия в тази посока, като има не толкова интензивно животновътство, да облегчите условията, при които се превозват животните. Голямата част от индустрията очаква такива подобрения, както и много правозащитници в сферата на правата на животните. Очакваме да предложите мерки, които да са приложими. Искам да ви благодаря за подкрепата, за платформата за права на животните, но Имайки предвид работата на Европейския парламент, както и други държави членки, бихте ли говорили с Европейската комисия и насърчили да излезе тя с нова стратегия за правата на животните? Що се отнася до живите животни, отново казвам, имаме нужда от вашата подкрепа. Както знаете, много мигриращи птици ползват Малта като място, където могат да си починат, когато летят но голяма част от птиците биват убити, а през пролета 10 000 ловци ще пристигнат а, при вас и ще бъдат а, избити множество видове птици. Неприемливо е това и противоречи на всички международни конвенции. Та въпросът ми е Малта ще бъде ли рай за птиците? Или ще бъде остров а, за смъртта, който ще дава приоритет само на ловците? Благодаря, господин Денано. Благодаря, господин председател. Господин министр, е Наистина Европа е, е модел на надежда, място за мир и просперитет. Казахте хубави думи в това отношение, но а, ние трябва да напомним на европейците какво Европа им е донесла, каква е ползата, защото понякога те забравят това. Дори и фермерите го забравят, които са се ползвали защото селското стопанство не е обикновена економическа дейност, както другите. Тук е, е, е, много фактори се наместват, климатични, санитарни и така нататък. Имам една молба към вас да поставите въпроса за ценообразуването, защото селските стопани наистина са много уязвими към това движение и нестабилност на, на цените на изкупните цени. Бих искал да припомня значението на този въпрос не само във връзка с доброто отношение към животните, транспортирането на животни. Вие казахте, че ще работите по този въпрос. Бих искал да припомня тук и темата за опростяването. Е, пълна подкрепа имате от нас в това отношение. Е, необходимо е цялостно опростяване и е, комисията се е заела с това е, но тъй като аз съм от един горски район, е, също така въпросът за устойчивото ползване на е, горските масиви е също нещо, което трябва да поставите на преден плат на вниманието си. Благодаря, господин министр. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Господин министр, добре дошъл в нашата комисия. Аз смятам да покажа прословутия слон в залата днес, който сякаш никой не вижда, в това число и вие, господин министр. Европейският съюз има изключително важни е, търговски отношения с Великобритания и селското стопанство е в основата на тези отношения. През 2014 година Великобритания изнася 16 е, е, износ на стойно 16 милиарда към Европейския съюз, а Европейския съюз обратно на стойност 40 милиарда. 43% от всички произведения на хранително-вкусната промишленост на Ирландия се изнасят в Великобритания. Повече от 20% от вноса на сирене в Великобритания от Франция. От друга страна, Великобритания изнася овнешко. Министър-председателя на Великобритания тази е, седмица е, заяви, че е, след като започнат преговорите по излизането на Великобритания от Съюза, тя ще се стреми към максимално свободна търговия между ЕС и Великобритания. По време на вашето председателство, господин министър, ще се оформи позицията на Европейския съюз, а вероятно могат да започнат и преговорите. Какво ще бъде вашето отношение? Каква ще бъде вашата позиция в хода на преговорите, така че и двете страни, и всички страни, прочем, в преговорите да бъдат третирани равноправно? Благодаря ви. Благодаря. Господин Бранан. Благодаря, господин председател. Стюарт, е, мисля правилно ви цитирам Стюарт, е, че нищо не може да се направи за прелетните птици. Всъщност това не е вярно. Те могат, разбира се, да бъдат отстреляни. И доколкото разбирам, малтийците ги бива да, да, да отстрелват птиците. Ето да, може да се помисли за едно такова решение за възпрепятстване разпространението на птичия грип. На вниманието на госпожа Доц, господи, госпожо, вие леете сълзи за един проблем, който видите ли сега ви възниква, а вие и вашата политическа партия пропагандирахте е, за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Ето на! Както се казва, извинявайте за това, че говорим отново за пилетата. Пилетата си дойдоха вкъщи, време е да ги броим. И а, ето на, сега берете плодовете на а, нелепото решение да напуснете а, е, Великобритания, да напусне съюз. Но, към министъра, по време на вашето председателство, господин министър, е, ще разгледате ли всяка възможност а, е, да а, утвърждавате развитието на горско-селското стопанство с оглед на недостигащите водни запаси в Европа и, и възможността те да бъдат обозотворени максимално ефективно именно в горското стопанство. Госпожа Петир. Госпож... Господин министър, добре дошъл. Бих искала да знам как ще ще е, третирате приемането на актовете, насочени към премахването на неравноправната или нелоялната търговска практика в Европейския съюз. Докладът, който приехме, сочи, че селските стопани са най-слабата брънка в веригата. Фактически е, те са ощетени е, понасят всички последици от търговския риск. Освен това, държавите членки въвели факултативен подход към решаването на проблема, в на краища не успяха да го решат поради практиката на големите търговски вериги, на супермаркетите, които е, е, стоварват върху първичните производители е, е, всички отрицателни последици от пазарната конюнктура. Дошло е време да сложим край на подобна практика е, на големите изкупвателни организации и аз се надявам Малтийското председателство да въведе някои нови, нови неща в защита на първичните производители. Господин Неков. И от мен. А, доизпратих до вас и до господин Фил Хоган като комисар по земеделието едно писмо, което е подписано от 15 евродепутата от 11 различни държави членки, от различни политически групи. Като вътре в него настояваме да предложите механизъм за екзит стратегия от санкциите срещу Русия, тъй като, тъй като смятаме, че трябва да работите за отпадане на, на руското ембарго. Това а, излизаме с този призив, тъй като от една страна Русия е един от големите пазари за Европейския съюз, за селскостопански продукти и не бива да, да страдат нашите фермери заради а, международно напрежение. От друга страна, по този начин се увеличава конкуренцията в рамките на Европейския съюз, от което пак страдат а, нашите фермери и ние се чудим какви мерки да измислим тук, за да могат да бъдат стимулираме. Така че Смятате ли това да бъде приоритет по време на Малтийското председателство и какви мерки бихте предложили за отпадането на санкциите срещу Русия? Благодаря. Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател, господин министр. Е, вчера вечер имах възможност да разговарям с вас в Комисията по е, рибното стопанство от Холандия. Е, неотложен въпрос имам да ви задам на вас и на колегата Вандам от Холандия, на вашия колега. Проблемите са сериозни, обаждат ни се хора. Хиляди са принудени да прекратят дейността си, тъй като законодателството не е достатъчно ясно. Хората не са виновни. Комисията се опитва да направи нещо, но, но се нуждаем от вашата подкрепа. Следващите 6 месеца ще бъдат от е, решаващо е, значение. Е, ние сме за опазването на околната среда, разбира се, обаче не можем да, да наказваме онези, които не са виновни. Надявам се, заедно с нашия министр да направите нещо. Следващият въпрос. Благодаря, господин председател. На своя ред аз също желая добре дошъл на, на министъра и му пожелавам успех на мандата. Въпросът ми е такъв. Гръцките земеделски стопани са, са в крайна бедност. По-настоящен в резултат от политиката на прословутата тройка върху главата им се ставарват огромни проблеми. Сега вече започват да се мобилизират в протеста си, но, но и, и, и положението навсякъде в Юго-Источна Европа е неблагоприятно в селското стопанство поради политиката на бюджетни ограничения и поради това, че Европейския съюз се отклонява от основополагащите принципи на общата селскостопанска политика. Поначало принципът на ОСП е, е общностната преференция – защита на селскостопанските производители в Европа. Отказ имаме от този, от този принцип и нашите земеделски стопани страдат, тъй като се работи в посока към свободна търговия и спазване на принципите на СТО. Внасяме селскостопански произведения откъде ли не. Но положението се променя президента Тръмп на САЩ обяви, че възнамерява да води протекционистка политика. И при тези обстоятелства, мислимо ли е да държим все така отворени своите граници, е, да водим до обедня... да, да, е, докарваме до, до, до бедност своите селскостопански производители в резултат от свободната търговия и климатичните промени? Не е ли редно да се върнем към началата на общата селскостопанска политика, към нейните принципи, заложени от бащите основатели на европейската общност? Най-вече общностната преференция, предпочитанието на общностните производители какво смятате да направите и смятате ли да вървите в тази посок? Понеже ние имаме определени желания, но разбира се, трябва да се съобразяваме и с, с реалността. Господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Господин министър, извинявам се, че не успях да изслушам встъпителните ви думи. Вероятно сте засегнали въпросите, които бих искал да повдигна, но те са три. Е, така наречения изход. Госпожа Мей иска твърд изход. Проблемът е нейн, обаче това ще влуши положението в селското стопанство. И ви предлагам да действате, да подготвите някаква пътна карта, тъй като госпожа Мей от Великобритания ще приеме най-различни мерки. Например, Великобритания ни задължава е, е, всички да ще трябва дали, да включим съответните е, споразумения, за да внасяме е, овнешко месо и то от цялата общност, т.е. от Австралия, от Нова Зеландия, не само от Великобритания. Така че защитавайте европейските производители срещу така наречения твърд британски изход. И тук не става въпрос за протекционизъм, става въпрос за економически реалности. На второ място. Господин Трамп казва Америка на първо място. Защо да не кажем и ние Европа на първо място, но далеч по-интелигентно, отколкото го прави той. Тъй като, нали, неговата интелигентност я знаем значи, той, той, той отхвърля споразуменията, които ни задължават да, да внасяме соя от САЩ и от Латинска Америка. не можем ли да сключим подобни споразумения с Украина, с Русия на среща? И споделям казаното от колегата Неков. Защо да ги държим тия санкции срещу Русия? И, и най-сетне. Лека по лека да денонсираме споразуменията от, от Блерхаус. Хаус и да изхранваме животните в животновътството с фуражи от по-близко. Да се погрижим за своите. Най-напред, вместо да пренасяме соя от, друга, от другия край на света, нали, да, да, да не говорим за, за е, е, емисионните, въглеродните измерения на това явление. И на трето място, първият проблемът на проблемите днес в Европа е липсата, т.е. загубата на доходи, обедняването на населените, което най-вече се дължи на дерегулирането на пазара. В продължение на десетилетия приехме ефикасни регулиращи мерки. Знам, че думата квота вече е обидна дума в парламента, но от, от друга страна, според мен, тя далеч не е неуместна. А, а, а, сега, разбира се, в съвета доминират с ултралибералите парите, но не пречи днес да кажем за млякото, утре за захарта, да помислим за възпрепятстването на проблемите по подобен начин. Вие, представител на една малка, ползваща се с уважение държава, нали, която не може да бъде заподозряна в края либерализъм, какво ви пречи да кажете, че е време за ново ефикасно пазарно регулиране? Нали, видяхме какво става с млякото. Не стават нещата. И, и смятате ли, господин министр, най-сетне да, да, да заявите откровено, че е дошло крайно време за ново пазарно регулиране, разбира се, по най-ефикасен начин. Благодаря. Смятам, че е, въпросните споразумения следва да бъдат разглеждани като партньорски е, и да бъдат взаимоизгодни. Никой не може да бъде привилегирован в ущърп на друг господин Буда. Благодаря, господин председател. Господин парламентарен секретар. Аз също не можах да изслушам встъпителните ви думи, но въпросът е такъв. В Източна Европа има един такъв проблем. Разпродават се площи, земи и някои транснационални компании по-настоящем са собственици на огромни е, обработваеми площи, в случая в Румъния. У нас е, повече от 40% от обработваемата земя е в ръцете на 10 на 12 чуждестранни компании. Това е изключително сериозен, тежък проблем. Ние го разисквахме е, в нашата комисия тук. И не би ли било уместно съвета да се намеси? Тези неколци на е, е, е, чужденци дори нямат европейски капитал. Те са финансирани от Близкия изток, от Сирия, от Ливан и откъде ли още не. Следователно никаква полза за Европейския съюз или би следвало да, да, да се помисли по този въпрос, да се намери някакъв начин европейските земеделски стопани да си запазят земята. Имаме всякакви програми за младите фермери, а, но, но вероятно трябва да се помисли и за възможността <coughs> да им се даде възможност да придобиват обработваема земя, чиято, е, чието собственици да бъдат. Благодаря, господин министър. Двайсетина колеги ви зададоха повече от един въпрос по, по най-различни теми. О, из, извинете, още един иска да се изкаже. Господин Такола, 21 станаха. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да приветствам с добре дошъл министра на, от Малта. Наистина много хубаво е и много важно е, е че е, сте тук. Е, хубаво е, че се ангажирате с устойчиво замеделие и това е част от вашата програма. Въпросът е, как, какво мислите за устойчивото развитие на горските масиви, защото е, много добре знаем, че е, горското стопанство играе важна роля и горите са много важен фактор в борбата с е, климатичните промени. Кризата на, на пазарите на селскланска продукция се намесва в същия контекст. Какво смятате да направите в това отношение, така че да се даде положителен тласък на, на този въпрос? Да, господин министр, заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина предълъг списък от въпроси, но аз ще се постарая да отговоря на всички. Позволете ми да започна с въпроса на господин Дес, на господин Андрио и на госпожа Родригес за ОСП след 2020. Е, ние е, сме запознати с е, широката дискусия, проведена в Европейския парламент за бъдещето на ОСП след 2020 година с голям интерес и мисля всички ще се съгласите, ако кажа, че бъдещата политика следва да бъде ориентирана към конкретни резултати, да бъде действително упростена в интерес и на бенефициерите, и на националните администрации. Комисарят Хоган потвърди, че известие на комисията, посветено на упростяването и усъвременяването на ОСП, ще бъде публикувано преди края на тази година и по тази причина аз съм насрочил разговори, дискусия по тази тема на съвета на министрите на селското стопанство през месец март. Също друг интересен въпрос повдигнат господин Дес за антимикробната резистентност. Ние, разбира се, вземаме за сведение позицията на парламента е, в хода на преговорите. По време на нашето председателство ще работим също за консолидиране позицията на, парла... на, на съвета е, и при това е една амбициозна позиция. По така наречения омнибус и, и упростяването на процедурите за, за земеделските стопани – Госпожа Мулер и други повдигнаха този въпрос. Надяваме се, че двете ни институции ще се умеят да установят първоначалните си позиции по така наречения омнибус през настоящето полугодие, за да започнем преговорите колкото се може по-скоро. През месец април възнамерявам да представя на министрите проекто компромисен текст, а съветът по общите въпроси той е водещ, но съветът на министрите на селското стопанство ще играе водеща роля по селскостопанската част ще работим също така за напредък е, по, по това нормативно предложение, е, защото смятам, че благодарение на него е, ефикасно ще упростим уредбата, както за земеделските стопани, така и за националните и областните администрации. Следващият въпрос беше за връзката между селското стопанство и климата за преориентацията на, на, на селското стопанство и, и, и горския фонд. Реформата на ОСП от 2013 година има значителен принос за преодоляване на изменението на климата, макар че е, амбициозността трябва да е далеч по-висока. Спецификата на, на селското и на горското стопанство трябва да бъдат отчитани. След 2020 година селското стопанство на Европейския съюз ще бъде поставено под засилен натиск да, да произвежда по-големи количества хранителни продукти. Освен това, съгласно Парижкото споразумение, целите за преодоляване на глобалното затопляне не би следвало да бъдат постигани за сметка на селското стопанство и производство на хранителни продукти. Комисията подкрепя тези идеи и с намеренията си да измени така наречения регламент Лулусиев е, за преориентация и земеползване и горско стопанство. И двата са законодателя, е, възнамеряват да, да работят по този въпрос категорично. На 20 декември съветът на министрите на селското стопанство проведе размяна на мнения по селскостопанските аспекти на двете предложения. Резултатът бе обобщен в е, писмо е, до председателя на съвета на министрите на околната среда. Малтийското председателство възнамерява да настоява за е, съответното третиране на селскостопанските въпроси, тъй като селското стопанство може да изиграе роля за намирането на решение в климатичната област. Нататък въпросът за разпространителската верига е, в хранително-вкусовата промишленост и подобряване положението на селските стопани, на първичните производители в тази верига. Е, преустановяването на неравноправната търговска практика. Това са въпроси, които редовно са на вниманието на съвета и дори и по време на словашкото председателство съвсем наскоро бяха приети заключения на съвета по тази тема. Председателството отбелязва инициативата на Европейския парламент с съответна резолюция за неравноправната търговска практика, както и на приноса, направен от вашата комисия. Окончателният доклад на специалната работна група по сълскостопанските пазари вече излезе. Съветът очаква по-нататъчните инициативи на комисията и евентуално смята да приеме нови заключения на съвет. Малтийското председателство си дава сметка за значението на въпроса и аз призовах комисаря Хоган да ни запознае с текущата обстановка, както и с своите намерения по приетите от съвета заключения, това число евентуално намеренията на, на, на комисията да предложи законодателство. Това пак през март на, на съвета на министрите ще стане. Друг важен въпрос, който засегнах е, е, и в встъпителните си думи е за природосъобразното или, или органичното земеделие. Въпросът бе повдигнат и от вас, колеги. Уверявам ви, че Малтийското председателство е категорично ангажирано, се, се ангажира да доразвие постигнатото от холандските и словашките колеги по въпроса. Приветстваме ползотворното сътрудничество с парламента и комисията. Обеден съм също така, че ние всички разбираме политическата деликатност на въпроса. Макар и позициите ни да са близки, съм съгласен с господин Хаузлинг по това, а именно, че по няколко въпроса все още имаме разногласия между парламента и съвета, въпроси от политически характер. След проведените разговори миналия месец декември съвета, Ние отчетахме необходимостта да, да се действа, да се работи. Двата са законодателя мисля, вече са направили равносметка на сегашното положение и нашата цел е да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да намерим осъществимо, приложимо решение за изход от сегашния застой в преговорите. Както вероятно знаете, осъществяваме контакти с държавите членки, за да установим конкретните им възражения и от там нататък е, ще работим по компромисен текст, който надяваме се да удовлетворява държавите членки. Успоредно с това ще поддържаме тесен контакт с парламента, тъй като целта ни е да подновим процеса на преговори, на, на, на тристранни преговори. Впрочем, на 22 март е насрочен пореден кръг на триалога. 15 не ще и дума, че е, изхода от, от този процес, конкретния напредък, който бихме могли да постигнем през март, е, ще е, ни даде представа за по-нататъчната съдба на работата по тази материя. Господин Андрио и господин Агнио засегнаха въпроса за птичия грип. птичият грип е, е, е сериозна епизодия. Е, много държави членки се натъкват на сериозни проблеми поради най-новото разпространение на заболяването през последната седмица. Въпросът бе обсъден от министрите на селското стопанство. Те призоваха комисията да помогне на засегнатите производители и тъкмо по тази причина Малтийското председателство реши да насочи вниманието върху готовността за действие при кризисни ситуации. И тук не става дума само за птичия грипа и за други епизоди, в това число е, африканската чума по свинете. Е, е, началниците на ветеринарни служби ще обсъдят въпроса за птичия грип утре на заседание на работната група на съвета. Друг важен въпрос международните търговски отношения, Малтийското председателство все така ще наблюдава е, аспектите на, на, на търговията с, с селскостопанска продукция, в това число в хода на преговорите с Япония и с Меркосур за е, сключване на спогодби за свободна търговия. И това са наши важни партньори. Европейския съюз е, в отношенията с тях има сериозни офанзивни интереси. Е, и се стреми към генериране на растеж, на, на заетост и капиталовложение навсякъде в Европейския съюз. Ще се търси последователност, ще се отчитат интересите на отделните отрасли и подотрасли, в това число селското стопанство. Друг въпрос бе, бе повдигнат за хуманото отношение към животните, госпожа Хейзекамп. Камп повдигна този въпрос и господин Динан. Благодаря ви е, за това, че засягате тази тема. Опитът ми в тази област е, през последните години е, категорично ме убеждава, че европейските граждани имат чувство на отговорност, на, нали, на, на загриженост за благосъстоянието на, на животните и по тази причина ние подкрепяме плана на комисията за създаването на Европейска платформа за хуманно отношение към животните по първоначално предложение, подкрепено от съвета. Това ще бъде форум за гарантиране на непротиворечиво еднообразно прилагане на европейското законодателство и обмен на положителен опит. По време на нашето председателство ние ще подчертаваме значението на допитването до всички заинтересовани страни в случая, в рамките на платформата. Съв... Ще приветстваме дискусии по тази тема в съвета особено за да установим онези части от нормативната уредба, които трябва да се доизяснят, за да се хармонизира прилагането й. Председателството ще подкрепи и ще участва не по-малко от две прояви в тази област. Позитивния списък на екзотичните е, е, видове, например. Ние се стремим да, да приближим Европа до нейните граждани по този начин. Даваме си сметка за това колко е важно да доразвиваме вече постигнатото в областта на хуманното отношение към животните. Малтийското председателство смята, че споменатата европейска платформа ще бъде прекрасно средище за по-нататъчно развитие на тези идеи. Що се отнася до транспорта на животни, действащия регламент за защита на животните по време на транспорт от 2004 година. От тогава насам комисията не е представила ново нормативно предложение, поради което и съветът няма позиция. Във връзка с платформата за хуманното отношение към животните, е, много от държавите членки подчертаха, че е, вниманието трябва да бъде върху прилагането на действащите правила, вместо върху въвеждането на нови. Мнозина от вас засегнаха въпроса за недостига на, на водни запаси. Наистина, аз казах в самото начало, че управлението на водните запаси е важно. Е, е, наскоро е, присъствах на, на, на, на проява на генерални дирекции в Берлин. Е, а и по време на, на, на, на, на среща на Г20 се разисква този въпрос. И така, сега да, да, да се спрем на въпросния слон а, в залата, а, изхода на Великобритания. Е, на свое заседание държавните правителствени ръководители е, заявиха, че се отнасят с разбиране към решението на Великобритания и с готовност е, да започнат преговори, след като Великобритания задейства член 50. Приветстват намерението на Великобритания да направи това до края на месец март 2017 година, разбирайки, че всяко споразумение следва да се основава на баланс на правата и задълженията и че достъпът до единия пазар предполага приемане на всички, на всяка една от четирите свободи. За сега, смятам, е преждевременно да обсъждаме въздействието на британския изход върху една или друга политическа област. без споменато и горското стопанство, от, от от вас, това отношение ще се стремим принципите на Европейската горска стратегия да бъдат популяризирани на международно равнище. По време на нашето председателство ще полагаме усилия да изработим балансирана позиция на ЕСИ на държавите членки е, е, в рамките на форума на ОНЕ за горите, насрочен за май тази година. Целта ни е да направим така, че позицията ни да отразява нашите е, ценности, на нашите усилия за опазване и устойчиво управление на горското ни богатство. Целта е да допринесем активно към изпълнението на горската стратегия на ЕС, като се зачитат, разбира се, всички национални прерогативи в тази област вниманието ни ще бъде насочено най-вече към международния аспект на тази стратегия за утвърждаване на устойчивото управление на, на горите в международен план. Председателството ще се стреми да а, изработи окончателна позиция на ЕСИ държавите членки за 12-та сесия на форума на ОНЕ за горите през месец май 2017 година в Нью Йорк за тази цел. Председателството ще подготви проекто заключения на съвета, които отразяват дългогодишните усилия на Европейския съюз за преустановяване на обезлесяването и увреждането на горите и за устойчиво управление на горското богатство като комисията и делегации на Европейския съюз ще представят Европейския съюз на 12-та сесия. В рамките на Международната стратегия за горите председателството ще е, обърне внимание е, в тясно сътрудничество с комисията на редовната информираност на държавите членки относно споразуменията с пар... преговорите за, за партньорски споразумения с трети страни в областта на горското стопанство. Въпрос за руското ембарго, господин Неков, е, благодаря ви за въпроса. Получих вашето писмо. Отнасям се с разбиране към вашето безпокойство. Е, както вероятно знаете, въпросът е крайно деликатен и аз възнамерявам да обсъдя въпроса с колегата ми, министър на външните работи, за да намерим най-добрия начин да процедираме. И нитратите, господин Пирик. Да. Е, познаваме положението в Холандия. Е, запознаваме се в детайли с него. Господин Такола, ще се постарая съвета внимателно да следи е, е, пазарната конюнктура в различните подотрасли на селското стопанство, за да бъде готов заедно с комисията да окаже своевременна подкрепа на производителите, като разбира се не се накърнява конкурентна способността. Е, ние приветстваме постоянните усилия на комисията да стабилизира пазарите, особено на мляко и млечни и на свинско месо в това число чрез разкриване на нови външнотърговски възможности и популяризирането на европейските селскостомански произведения в трети страни. Като ще се отдава значение и на евентуално застрашените от подобна ситуация други подотрасли на селското стопанство. И най-сетне е госпожа Хейза Къмп лова в Малта. Тук ние представяме съвета на Европейския съюз. Т.е. аз говоря от името на 28 държави членки и не мога да разискам отделни национални аспекти. Задачата ми е да представя програмата ни за тези 6 месеца, но бих искал да отговоря на казаното от господин Бренен. Аз категорично отричам казаното от него за отстрелването на птици. Е, е, е, в Малта има строг режим на опазване на, на пернатите и той строго се прилага. Но отново, нищо повече не бих могъл да ви кажа, доколкото задачата ми е да представлявам 28-те държави членки, не просто Малта, разбира се. Със всеки от вас бих разговарял двустранно, за да разясня фактическата обстановка. Даже, даже сега след като приключим тук, е, ако някой желая да разговаря лично с мен, аз няма да е, възразя. Да, господин Тарабела. Добре, е, аз попитах за Брексита, за европейската стратегия за облагодетелстване на нашето селско стопанство и в отношенията с САЩ и за необходимостта регулирането да се е, усъвършенства, остава с впечатлението, че сякаш за министра тези въпроси нямат значение. Nous pouvons suspendre la séance quelques minutes. Ако искате за малко да направим пауза. We can uh, have a, have bilateral. Е, в двустранна среща предлагам не можем да дискутираме Брексит, тъй като не знаем какво ще се случи. Tak, и теж wyraziliśmy таки поглед. Да. Споменахме, че наблюдавайки динамиката вижте какво се случва. Има съдебно решение в Обединеното кралство, променя се картината постоянно, затова казвам, че е динамична. И смятам, че ще имаме нужда от повече време и трябва да подходим по-внимателно като партньори, разбира се. Никой не бива да губи от това. И двете страни със сигурност ще загубят нещо, но добре е да се гарантира баланса. Да, виждам. Давам ви думата. Заповядайте. По Брексит, господин министре, един е, въпрос по повод казаното от господин Тарабела е, и нестабилността на цените. Е, как какво да се направи за временно да се стабилизира пазара, за да го приятства това селските стопани? Czy jeszcze pani poseł Senela, tak? Pani poseł Senela. И вие, госпожо, искахте да вземете думата? Президенте, pero creo que el ministro... Благодаря, председателю. Не смятам, че министърът отговори на моя въпрос. Той беше свързан за неравното положение на жените в селските райони и при споделената собственост на стопанства. Jeszcze też pan poseł Buda. E, господин Буда. Аз ви един въпрос. Uh, запознати ли сте с, uh, с, с uh, явлението концентрация или комасация на земите, на площите във всички европейски държави? Proszę Państwa, nie omówimy wszystkich Няма да можем да обсъдим всички проблеми, ако повтаряте въпросите сега, ясно е, че изпращате силен сигнал и председателството няма да забрави въпросите, които сте повдигнали и които са толкова важни за вас. Господин министр, наистина съвсем накратичко. Да, силно разбирате, че определени отговори не могат да бъдат дадени тук. Моите технически служби са готови да ви отговорят. Може да проведете двустранна среща с мен по въпроси, които бяха повдигнати тук на това заседание. Умовише е, Добре. Нека да решим следното. Ако някой от вас иска да получи повече информация по въпросите, които зададохте, можете винаги да се свържете с председателството в писмен вид и те ще ви отговорят писменно. Както каза господин министър, те са готови да го направят. Много ви благодаря. Благодаря ви за изчерпателния подход. Много богата беше вашата презентация. За мен това е положителен знак за бъдещото сътрудничество между парламента и Малта през следващите 6 месеца. Работите с Нидерландия и Словакия в тройката председателства и се надявам процеса да приключи успешно. Споменахте много въпроси, включително проблемите с водата. Много важен въпрос. Успех – и ще очакваме да работим активно с вас. Благодаря. Може би само за минута да прекъснем, а, за да кажа довиждане на министра. Там е да. И разбира се, оставаме на ваше разположение за бъдещи въпроси и сътрудничество. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank uh, you. Um, for that. zgodnie. Ale ja zapowiedziałem tylko minutę przerwy. Само за минута, колеги. Мисля, че изтече тази една минута и сега трябва да подновим работата си. Państwa, zgodnie z prośbą и заповедял. И така, майки предвид исканията, които получихме, както казахме, ще сменим реда. Преминаваме към 19-та точка. 19-та точка. И така давам думата на господин Никълсън. Всъщност, след малко ще стане това. Става дума за намаляване на разхищението на храните и по-голяма безопасност на храните. Много важна тема. Както знаете, Комисията за околна среда на Европейския парламент отговаря за изготвянето на доклад така че ние трябва да излезем със становище по този доклад. И смятам, че това е чудесно, тъй като господин Никълсън е член и на Комисията по околна среда, така че не се налага аз да давам встъпителни думи. Малко закъсняваме. Онези гости, които са тук за точката за Украина, много ви се извинявам, трябва да почакате малко повече Имаме представители на комисията и на други страни, но се наложи тази промяна в дневния ред. Господин Никълсън, заповядайте. Много ви благодаря, председателю. Благодаря ви за тази възможност да изготвя становище на нашата комисия за разхищаването на храни. Това е много важна тема е, последно време. Има екологични последствия, социални последствия и така нататък. 88 милиона тона храни се разхищават в Европейския съюз годишно. Разходите или цената на това е 43 милиарда. Искам да подходим внимателно към тази тема. Не би трябвало да нарушаваме правомощията на комисията ЕМВИ, тъй като те отговарят за храните – в момента в който излезе тя от обработваемата индустрия и тръгне към потребителя. голямата част от разхищението е точно там. Разхищението вече в земеделските стопанства е нещо дружно, но ние трябва всъщност да видим какво се случва между тези две точки, преди да стигне храната до потребителите. Така, все повече внимание се обръща на тази тема и трябва да направим много повече. Комисията ЕНВИ е водещата комисия по този доклад, но Земеделската комисия също трябва да бъде чута. Нашата комисия представя земеделската част от въпросите и често не се обръща внимание на това. Отлично е сега да обърнем внимание на темата и като членове на тази комисия да говорим за разхищението на храни на ниво земеделско стопанство и как да се справим с това. Нужни са нови решения а, на разхищението между фермата и супермаркета. Всички ще извлекат полза от това, според мен. На първо място, нито един земеделски стопанин не иска да разхищава защото препитанието им зависи от това, производството им да стигне до пазара. Разхищението би довело до загуби. Така че те са част от решението, според мен. Инициативи на фермерите от край време са добри економически решения и дават възможност за оползотворяване на храни, които иначе биха били разхитени. Предоставят, например, храни на хранителните банки. Много е важно да има програми в тази посока, тъй като фермерите така ще извлекат полза от по-добри доставки, по-ясно търсене, и ще се намалят рисковете. Трудно обаче да се каже колко храна се разхищава на този първичен етап на производство. Иска ми се Европейската комисия да информира държавите членки за това какви са най-добрите практики при събирането на данни за загуба на храни и разхищението в земеделските стопанства, като не налагат допълнителна административна тежест на държавите членки по този въпрос. 40 милиона тураж, внасяме 89 пък милиона тона храни се разхищават. Ето ви потенциал за използване е, на продукти от фермите или вторични продукти от фермите е, за производството на фураж. Освен това, трябва да има по-голяма проследимост. Нещо друго важно за новаторството и инвестициите, както и технологиите за третиране, като компостиране, неробното разлагане и другата обработка на продукти. Те дават възможност на фермерите да излязат на нови пазари и това трябва да бъде финансирано в сътрудничество, например, с организации на производителите. Освен това, трябва да има повече научно-изследователска дейност, за това да се даде достъп до вторичните пазари, а альтернативното ползване на продуктите, които иначе биха били върнати в земята. Продавачите на дребно, те също играят своята роля. Всички сме слушали от производители различни истории, за това как се разхищават храни и за това как, например, трябва да заровят определени продукти в земята, защото супермаркета не приема продукцията им. Може би защото не отговарят на стандарти, на някакви спецификации или просто отменят поръчка. Или пък се е променило търсенето на потребителите, или пък свръхпроизводство и нужда да се отговори на сезонното търсене. От друга страна, много супермаркети правят стъпки за намаляване на разхищението, различни кошници организират. И това са отлични инициативи. Продавачите на древно играят своята роля, разбира се, при оформянето на а, желанията на потребителя, но потребителя ръководи процеса. Мисля, че дори намесата на ниво потребител може да доведе до намаляване на разхищението по цялата верига. С удоволствие ще изслушам какво има да кажат колегите, ще работя с докладчиците в сянка по това становище. Нямаме много време, така че оставям нещата до тук. Ще ви изслушам с удоволствие. Благодаря. Дякуваме, пани пошле. Благодаря ви. И сега давам думата на господин Тарабела. Благодаря, господин председател, скъпи Джим. Всъщност, благодаря ти за това проекто становище, защото то засяга е, много важен въпрос. Е, аз вече работих е, по този, тази тема преди няколко години с Салваторе и е, именно по темата за разхищаване на храни. Става дума за милиони тони хранителни продукти в Европейския съюз. 179 тона на глава от населението. Всичко това изчива. Това е, се отразява на селскованския сектор е, е, би трябвало, селски стопани се опитват да се справят с проблема, като да кажем част от тази продукция от, внасят в хранителни банки, но има и една друга е, инициатива в франските, е, сред френските земеделци, тя се казва се разбит от лице, става дума за войнициране ранени в е, войните, е, които са катени от е, експлозии, лицата им са обезобразени. Това прави за иллюзия към развалени лоши продукти или зеленчуци, които не са естетически привлекателни, няма търговски вид наистина разхищаването на храни трябва да се разглежда в хоризонтален план, защото той има и социален, и фискален аспект. Това е един сериозен економически фактор ако е, всички е, магазини е, оползотворяват продуктите вместо да ги бракуват, мисля, че економическият ефект ще бъде значителен по-добре е да даряват продуктите магазините, отколкото да ги унищожават. Да не говорим за климатичните фактори, наистина би трябвало да насърчаваме е, тази е, връзка между е, селскоманските производители и тези хранителни банки. Е, може би ще кажете, че съм един е, изкофял старец, който повтаря едно и също непрекъснато, но наистина, е, когато говорим за свърхпродукция, става дума за съхраняването и след това освобождаване от складовете. Това, са, това е също вид разкищаване, това е също пилене на средства. Би трябвало по-добро планиране, за да се избегне това. И до това доведе всъщност ултралибералната политика на Европейския съюз и мнозинството в съвет напред. Е, трябва по нов начин да се регулират нещата, по-справедливо, е, по-разумно, е, за да не се стига до това. И ще приключа с още една дума програмата за разпространение на плодове и зеленчуци в училищата. Да припомня, че са предвидени за, за задължителни образователни мерки. Целта е да се насърчи, е, да се е, възпитава децата да, да е, консумират повече плодове и зеленчуци, но това дава тласък и на, на селското стопанство и помага да се... Сега, може би, наистина ще дадем едно едно преимущество на африканските производители на, с а, част от продукцията, която се внася оттам, но а, така или иначе ползата е, е определена пресни е, зеленчуци, е, много по-добре е децата да, да е, се получават зеленчуци или пък сокове от тях натурални, вместо подсладени, газирани и други напитки на базата на плодове. Благодаря, приключих.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 Бих искал да благодаря най-сърдечно на докладчика за добрия до, до проекто доклад, който ни е Особено ми харесва първа, трета, пета и шеста точка. Разхищаването на хранителни продукти са, водят до загуба на приходи и за производителите, така че никой селски стопани няма интерес да произвежда нещо, което ще отиде на буклука. Както и е, приложимостта и, е, на, на, на, е, хранителните продукти би трябвало да се помисли за методите на обработка, допълнителна и компостиране и така нататък. нататък. Е, във всички случаи потребителя с 50, е, участва с 53%, а производителите с 90% е, в цялата тази верига. И би трябвало различните мерки, които предприемаме, да имат лостов ефект. Това е ясно в в това отношение обаче сме изправени пред дефицит на информация. Би трябвало наистина да има повече данни за това. Е, най-добри примери на европейско равнище, най-добри практики е, са един от начините да се решава проблема. И по, е, едно от хубавите неща в този доклад е, че трябва да помогнем за намирането на решение, вместо да предлагаме готови решения защото а, има различни частни стопанства, които имат добри идеи, добри практики, но техните усилия не са координирани. Благодаря. Колеги, много интересна темата. Нека да бъдем кратки, нека да не повтаряме едно и също и пак казвам, да бъдем кратки. Благодаря. Тази седмица е, в нашата комисия дебатирахме по тази тема. Наистина хубаво е, че сега е, се занимаваме е, и, с, и тук с това имаме възможност по този начин да, за, да, да засилим, е, да, да обърнем внимание на кръговата економика. Например, за да се избегнат загуби в производството, има често известни, известен брак е неизбежен, но да кажем, унищожаване на цели реколти от царевица е нещо неопустимо. Биоенергетичните приложения са също важен факт, фактор. трябва да видим дали не е възможно да се използват за получаване на термична е, термоенергия някои продукти. Както каза Тарабела, в миналото тези, това планиране, плановата економика не е доказала своята жизнеспособност, но може би би трябвало да се планира по-добре, защото е, в тази връзка трябва да се е, помисли за сроковете за годност, е, защото много често това води до хвърляне на годни продукти изхвърляне на годни продукти, за това няма достатъчно съзнание сред хората, така че това, всички, това изисква конкретни мерки. Наистина, когато погледнем цените на храните, като че ли те спадат, но не мисля, че те са ефтини за всички. За тези, които печелят по-малко, все още голямата част от заплатата им отива за това. Колеги Николсон. Благодаря, председателю. Искам да поздравя колегата Никълсън за отличното проекто становище. Искам да подчертая, че този доклад за ефикасното използване на е, ресурсите е продължение на една постоянна политика на Европейския съюз, която е насочена точно към ефикасното използване на е, ресурсите. Сега, разхищението на храни. Този въпрос е морален и етичен проблем. Някои от проектите казват, че голямата част от разхищението идва от обработваемата индустрия 19%, първоначалното производство 10% и продажбите най и дравно с 5%. Така или иначе, обаче домакинствата са най-големия Разхитител разхитителна страни, на храни. Над 50%. Господин Никълсън смята, че земеделските стопани могат да са решени на проблеми, Може би да. Аз смятам, че разхищението на ниво семейна ферма са нещо, което води и до загуби на доходи. Всеки път, когато има риск от загуба поради бедствия, но и заради руското ембарго, те страдат от последствия за доходите си и възможността да осигурят храна на семействата си. За да се намалят тези рискове, може да продължим с мерките по прилагане, като например да се продават техните продукти на местно ниво. Нужни са и рекламни кампании, защото на много ранна възраст децата трябва да се научат да консумират пресни плодове и зеленчуци. Има проекти в тази посока, както и програмата за раздаване на мляко, както и пресни плодове и зеленчуци в училищата. Това е една от темите, по които работихме много активно в нашата комисия и успяхме да защитим като тема. Що се отнася до разхищението на храни, Смятам, че е важно държавите членки да прилагат по-стрикни контролни мерки за вносната храна, особено храната в супермаркетите, тъй като те продават храни в огромни количества. Благодаря. И аз ви благодаря. Ще направя списък на хора, които говорят повече, отколкото им е позволено. И вие ще водите този списък. Шайен. Pani poseł Voorzitter, dank u wel. Ik zal het proberen kort te houden. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. В Нидерландия, когато говорим за отпадъци, за разхищение, когато говорим за храни, трябва да кажем, че мнозина използват е, хран... този вид храна, която не се използва за хранене на прасета. Всякакви видове отпадъци от ресторанти, също част от храната може да отиде в комп... за компостиране, да бъде давана на хранителни банки. Има много средства за това, които се заделят. Нещо много важно. Не трябва ли да започнем с кампания от просветен тип? Тоест, какво купуваш? Ако отидеш да пазаруваш, от какво имаш нужда, от колко храна имаш нужда, специална информационна програма трябва да се направи, за да може да бъде хората да бъдат информирани. Същото се отнася и за консумирането на преклено много захар или сол. Благодаря. Наистина една минута. Сега господин Такола. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Jim Nicholsonia konkreettisesta ja tasapainosta antaa hyvän pohjan tämän tärkeän Наистина благодаря за този балансиран е, текст, който е добра база, върху която да стъпим, добра основа, върху която да стъпим, за да работим по-нататък. Добра работа сте свършили. Е, Е, всички производители на, на е, хранителни продукти е, имат отговорност, отговорност носят и производителите и потребителите, когато става дума за изменение в климата и други. Няколко въпроса имам Развива се е, технология за местни е, горивни е, е, енергийни източници, материали за е, изгарни и за производство на енергия. Не може ли да се помисли и за такова нещо? Въпросът за е, разхищаването на храни е сериозен въпрос. Е, много добра работа е свършил е, господин Дикъл с този доклад. Е, сега важно е това, което каза и Тарабела за хармонизиране, търсенето и предлагането защото тук става дума за разпиляване на, а, и разхищаване на а, източници, на ресурси, не само на а, готова продукция. А, е, модела на производство, който сме избрали, е, наистина е, води до такова разхищение на хранителни продукти. Благодаря, господин председател. Присъединявам се в поздравленията към докладчика. Бих искала да се върна на два проблема Е, Марта Рабела вече го каза, потребителя в хладилника си е, има много е, е, продукти за... Е, генерира много отпадъци, е, ако щете, е, само и чрез амбалажа. Е, това, което се питам, дали не може да се да се е, е, работи, е, да се направи нещо при рекламирането на е, продукцията. В смисъл да се предлагат 3, е, проду... 3 кг вместо 2, за да се избегне дребните, опаковките на дребни количества, които водят до генериране на допълнителни отпадъци. Е, колкото до хранителните отпадъци, е, мисля, че е, трябва да се помисли е, сериозно за амбалажа като неразделна част от това формата на амбалажа, количеството и начина. Господин Дзуло. Благодаря, председателю. И аз искам да поздравя докладчика за извършената работа. Данните за разхищението на храни казват, че се губят храни по цялата верига. Всичко зависи още при производството, при разпространението, при потреблението. Погледнем въздействието върху околната среда, върху земята, върху а, парниковите газове, до които води това разхищение. Е изключително абсурдно а, колко мърсим за нищо. Сега по същество. Това разхищение зависи най-вече от навиците на хранене и управлението на храните в семейството. Това трябва да се каже ясно. Също така понякога няма инфраструктура, няма необходим транспорт и по различни други причини. Но от друга страна има нелоялна конкуренция а, при производството на храните за човека, както и другите, като например фуражите, биогоривата. Много често там има спекулации и процеса не е ориентиран към чистото производство или към самото производство на храни, когато говорим за храни. Как да дадем отговор на този тип проблематика? Мисля, че трябва да действаме на ниво производство. Трябва да има нови процеси, процеси на трансформиране на тези продукти, които да обърнат внимание на суровините. Аз бих действал по два основни моменти. Първо, земеделска система, която да не води до излишъци на индустриален модел. Една земеделска система, която е насочена към малкия мащаб и устойчивостта. Тя дава истинска стойност на храните, произвежда се толкова, колкото е нужно и трябва да се обърне вниманието на потребителите върху техните потребности, които трябва да бъдат оценени точно. Също така, на второ място, етикетите. Трябва да се предоставя коректна информация на потребителя, защото това ще даде възможност да има ясно сътрудничество между производство и потребление. Едно интелектуализирано потребление, което ще ни даде възможност да опазим и околната среда господин Фланаган. Благодаря на Никълсън за отличния доклад. Въпросът е много важен. Не би трябвало да пилеем храни на първо място. След това вече трябва да видим какво се прави, след като сме разхитили страната, а народното разграждане, например. Това трябва да бъде направено по надлежен начин. Много храни се пилеят и в моето семейство. Дигам ръка и си признавам. Т.е. всеки трябва да си признае и да спре да пилее храни. И да не хвърля храна. И това е, защото започваме от всеки един от нас. Ако всеки един от нас не се събуди и не види какво се случва, кой ще го направи? Всичко зависи от образованието, разбира се. Ако хората са достатъчно образовани, научени, просветени, това помага. И това ни довежда до въпроса за преподаването на битова економика в училище, например майка ми не беше чувала за кръговата економика и нито пък опазваше околната среда. Но останалите картофи ги вземаше, правеше нещо за вечерта, кучето изяжда всичко останало, не се наричаше правозащитничка или нещо такова, или опазваща околната среда, но не се хвърляше нищо. Трябва да бъдат обучени хората. Ние със семейството ми се преместихме в Брюксел, те от децата ми учат тук, ходят в европейското училище, тъй като дойдохме за малко, там не се преподава битова економика или домакинска економика, защото явно никой не смята, че това трябва да го знаем, а трябва да го знаем. И така ще решим голяма част от проблемите самите ние, вместо нещо друго. Няма нужда Big Brother, големия брат, да ни решава проблемите. Всеки трябва да вземе лична отговорност в ръцете си. Що се отнася до народното излагане? Този регламент за торовете, който сега се прокарва в момента, ако този регламент не е заложил нещата добре, няма да има неробно разлагане. Така че хубаво да гледаме какво прави и лявата ръка, и дясната ръка, а не всяка да си прави каквото си иска. И на първо място трябва да се носи лична отговорност. Bardzo dziękujemy. Czekamy na inicjatywy, jakie Pan podejmie i... Благодаря ви много. Интересно е какви инициативи ще ни предложите за бъдеще. Благодаря. Foarte pe scurt, uh, legat de ceea ce înseamnă prevenirea risipei alimentare. Благодаря, господин председател. Съвсем uh, накратко по uh, разхищението на хранителни продукти. В би трябвало да работим за съкратяване на хранителната верига, скъсяване на хранителната верига. Защо? Защото ако производителя може да продава продукцията си не твърде далеч от място на производство, а тогава и потребителя има винаги достъп до пресни продукти. Това се отразява сериозно върху качеството на продукта и той не свършва в кощето за отпадъци. И а, ние е, в е, Румъния е, имаме една практика, която обаче, с която рискуваме да бъдем изпратени на Европейския съд производство на, на компост, на е, използване на селскостопанска продукция за източник на енергия, е, всичко това са варианти, е, с които може да се избегне е, разхищението на храни. Е, да не говорим, че по този начин се избягва и, е, сеч на е, горите и се намират се повече източници, обновяеми източници на енергия. Спестим природата, казва председателя. Благодаря. Искам да е, се е, е, противопоставя на нещо, което се каза тук, че разхищенията е, на хранителни продукти е, е финансова загуба и за селски стопанин. Ако е, ако е, е, производителят е, инвестира енергия и пари за да е, редуцира е, брака, е, мисля, че е, нещата се изравняват. Е, загубата на разхищението на продукт е, е загуба е, сама по себе си. Е, загубата на разхищението на работна ръка, работна сила и пари, това вече е нещо друго. Това е въпрос на рентабилност. Разбира се, да не се... Нещата опират до разхищение на време или на хранителни продукти. Дали ще от е, ще е, посветиш повече време, за да употребиш по някакъв разумен начин остатъците от картофите, е, можеш това време да използваш за нещо друго. Тоест, това е един сложен процес и би трябвало да се обърне внимание и на този аспект. Господин Хойзлинг. Аз също благодаря на докладчика. Много важни въпроси е засегнал. Е, би трябвало обаче да говорим и за е, нормите на е, източниците на, на е, храни. Например, понякога потребителите не могат да е, е, решат какво да купят или избора им се определя от датата на годност срока за годност. При столове или места за обществено хранене, там се изхвърлят огромни количества храна. 30% от храните е, в, е, от такива заведения за обществено хранене е, свършват в кофите за буклук би трябвало наистина да конкретизираме много от въпросите там, където можем да намерим политическо решение. Например, инициатива в Франция, в, е, бихме могли да се получим от някои добри практики, но само да е, се обръщаме към е, потребителя и да апелираме към него, мисля, че това няма да ни доведе много, да доведе много далеч. Въпросът е много труден, но по него бихме могли да работим ефективно. Сега при е, е, картофите има едно проучване. 34% е, от картофите е, е, се е, разхищават в е, е хранителната верига. Е, просто се е, отказват от супермаркети още при доставката, просто, защото не отговарят на някакви стандарти, не са в добра форма или добър вид. Госпожа Никола Гополо има думата. Thank you very much, Chair. Uh, I would like to... Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да подчертая, че Европейската комисия е твърдо е, решена да постигне напредък към е, целите за устойчиво развитие с, с, с намаляване на половина на хранителните отпадъци до 2030 година. И е, ние сме изпълнени с увереност, благодарение на това, че очевидно Европейския парламент мисли по същия начин. И ние приветстваме подетата инициатива, както и активното участие на вашата комисия е, която призовава за координирани действия за предотвратяване на хранителните отпадъци, без, е, разбира се, да се подронват действащите стандарти за безопасност или защита на животинското здраве. По-настоящем се предприемат в Европейската комисия редица конкретни действия и те са описани в плана за действие за кръговата економика. Най-важната инициатива на комисията бе подета през месец ноември е, за създаване на европейска платформа за хранителните отпадъци. Платформа, която обединява е, частни държавни институции, и международни организации. На първото си заседание, учредително, е, всички членове на, на, на платформата приветстваха е, дневния ред, е, програмата и, и в това число повдигнатия от господин Тарабела въпрос за новаторските производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост. В същото време комисията предприе действия за облегчаване даренията на хранителни продукти – за преобразуването на хранителни продукти в животински фураж. А, разбира се, Отчетността, количеството, количественото измерение на хранителните отпадъци е предпоставка за по-нататъчни действия. За съжаление няма достатъчна информационна обезпеченост. И е, предложението на Комисията за изменение и допълнение на директивата за отпадъците предвижда е, такива мерки за отчетност, наред с намаляването на хранителните отпадъци на всеки етап от хранителната верига. Отчетността на хранителните отпадъци обаче изисква хармонизирана методология и измерители. Комисията вече започна работа по такава методология – тя, разбира се, може да бъде приета едва след като директивата за отпадъците бъде приета с съответните си изменения. Нека да бъдем наясно обаче, методологията няма да обхваща загубата на храни, явление, което по-настояще не е регламентирано не защото това не е приоритетно направление на действие, а, а, а, а просто защото в Европейския съюз няма дефицит на хранителни продукти. И освен това, напредналите технологии на, в селското стопанство и, и преработвателната промишленост ограничават до минимум загубата. Но ние сме готови да, да, да работим заедно с държавите членки и в рамките на платформата да, да работим по въпроса за загубите. Но това е отделен въпрос. Много се каза за е, подкрепа на селските стопани, за новаторски производствени методи. Такава подкрепа вече се оказва и ще продължи да бъде оказвана по действащите инструменти на ОСП. В момента има редица проекти и по Хоризонт 2020 за намаляване на загубите и отпадъците от хранителни продукти, в частност е, проектът Refresh, например, След това действието на микротоксините и развалянето на хранителни продукти от това действие. Инициативи за съкръщаване на разпространителските вериги, в частност един проект в рамките на Европейското новаторско партньорство, както и обявена покана към МСП за участие с е, е, финансируеми проекти за новаторски методи в селското стопанство. И а, кратък коментар е, най-сетне за практиката на търговците на Дребно и натиска върху селските стопани. И това е един по-широк въпрос за положението на селските стопани в разпространителската верига. Хранителните отпадъци са само един аспект от това положение – и бих искал да информирам, че в светлината на резултатите от работата на постоянната работна група за селскостопанските пазари, а и на групата на високо равнище за разпространителската верига, комисията поставя въпроса за по-нататъчно разглеждане в работния си план за тази година. В същото време Въпросът бе засегнат и през месец ноември на заседанието на платформата, която споменах, и това дава възможности за изработването на, на подходи, на, на действия по отношение на, на, на търговската практика, е, специално на, на търговците на дребно по отношение на доставчиците им. Благодаря, господин Фланеган. Желая полови минута само, буквално. Комисията спомена съкръщаване на разпространителската верига Питам се как се връзва това с ЦЕТА, с, е, с погодбата за свободна търговия с Канада, е, според която хранителни продукти ще се прекарват през океана от, нали, от, от другото полукълбо. И, и други подобни, разбира се. Без коментар. Господин Никълсън. Благодаря на всички взели участие в разискванията. Очаквам с интерес по-нататъчната работа, вашите изменения и допълнения на вниманието на колегите. Повечето от вас по едно или друго време са били автори на становище. Това е становище, по което водеща е Комисията за околната среда и следователно нашето становище е ограничено като обем. И, и, и това е едно от затрудненията. така че въпросът е не какво ще добавим, а какво ще извадим. трябва така, че възприема много от бележките. Един от основните всъщност проблеми е, че имаме администрации, национални и областни, които насърчават селските стопани да произвеждат хранителни продукти, защото това подобрява облика на територията. И това, това води до излишъци, до, до, до, до дисбаланси. И значи, е, трябва, трябва да, да бъдем предпазливи в подкрепата си. Това е въпроса за сроковете на годност. Е, това, това е широк проблем, но той е, скоро е проблем за околната среда, като водеща комисия. Аз казах на, на, на, на колегата от околната среда съвсем а, конкретно. Ако един земеделец се нуждае от подкрепа, защото не може да продаде продукцията от 2 хектара моркови или и какво ли не, загубата, загубата е изцяло негова, а това не се възприема от комисията като загуба или отпадък. Когато е, въпросната продукция трябва просто да се загроби, защото не може да се продаде. Така, много, много са аспектите, трудни са. Едно от, е, един от въпросите, които с основание повдига и господин е, Фланиган, за просветата, за, за, за образователната система, но, но, но това отново би трябвало да залегне в становището на околната среда. Аз, аз си давам сметка. През 1989 година станах член на, на тази наша комисия. Тогава имахме планини от масло, реки от мляко. Не, няма ги вече в значителна степен. Така че не е справедливо да кажем, че съвсем никакъв напредък няма. Но сега трябва да постигнем напредък по отпадъците. И откровено казано, въпросът най-вече решим чрез образование, чрез просвещаване на потребителя. Какво да купува, колко да купува, кога, за да сложи на масата си. И, и това е всъщност предизвикателството. Никога няма да ги решим тези проблеми до край. Но можем да насърчаваме хората сегашното им поведение да става още по-екологосъобразно. Благодаря. Срокът за изменение и допълнение е 2 февруари а във връзка с казаното от вас е, за обема на становището, е, е, съвсем правилно го отбелязахте, защото мнозина от нас работите в Комисията по околната среда и ако вие и други повдигнат въпроса в околната среда, това би било полза. Сега вие казахте, че много от отпадъците възникват още в началото на веригата. Поради неправилна обработка или съхранение, но на, в развитите страни отпадъците се установяват на по-късен етап, на, на, на крайната реализация и потребление ясно. Това, това, е, това е характерен феномен. Ще го имаме предвид. Благодаря ви, господин Никълсън. И с това, мисля, можем да пристъпим към 18-та, която отложихме. 18-та точка от дневния ред. Извинявам се на всички наши гости, които е, са тук именно е, за тази точка от дневния ред. Господин Валеса, го, го, госпожа Сновис, но, но не само. Но пък надявам се, понеже дойдохте по-раничко, да не сме ви загубили съвсем времето. Мисля, че дискусията ни до сега беше интересна. На на заседанието на координаторите, когато говорим за разпределяне на едно или друго становище, казва се, че няма интерес и, и тогава какво да се прави, председателят на комисията трябва да се нагърби. Ей, е, такъв е случая тук. Сметнах за, за свой дълг, като председател на нашата комисия, да е, стана автор на становището, макар и не особено е, охотно, е, и това не е от ленност. След малко ще разберете защо. Става въпрос за предложение на комисията за въвеждане на временни едностранни търговски мерки по отношение на Украина. Комисията по световната търговия е водеща. Техният докладчик е тук. Толкова по-добре. От политическа гледна точка ние се отнасяме с пълно разбиране към мотивите на комисията за подкрепа на украинската економика. някои процеси на, на економическа реформа следва да бъдат а, стимулирани и а, на Украина трябва да се помогне всячески. Ясно. Въпросът обаче е за формата на тази подкрепа. Тя поражда тревога. Онова, което се предлага тук, определени търговски преференции, е, не е съвсем сигурно дали са целесообразни. Особено за някои произведения, е, за чиято пазарна конъюнктура е кризисна в, на, на европейските пазари и при въвеждането на търговски преференции възниква рискът конкурентното предимство на Украина да бъде прекомерно, да, да не можем да се справим с него. Ясно е. Важно е да се подобри положението на украинските пазари, но, но не можем да подминаваме такива фактори за нали, състоянието на нашите пазари. И за други думи, не би ли било по-лесно същите пари, които ще се харчат така или иначе, да бъдат насочени в други направления, като трансфер на ноу-хау, например, или подобряване на стопанския климат, насърчаване на, на деловата активност. Опитвам се да охвана всички политически аргументи в случая. Не съм сигурен обаче, че едностранните търговски мерки, които се предлагат от комисията, са адекватни, особено за някои деликатни, така наречени чувствителни продукти, е, тъй като Украина е конкурентоспособна по тези продукти без допълнителни търговски преференции. Когато бъдат приложени, нейната конкурентоспособност ще нарасне. Но така или иначе, Украина вече изнася за Европа тези, тази продукция. Поради което не би било уместно да се прилагат допълнителни такива мерки за пшеницата, царевицата. и картофите. Помните началото е, на 16 януари, вероятно такъв един анализ не е своевременен. Такива едни мерки не са своевремени сега. Не знам дали Европейската комисия би могла да обоснове до край тези, тези свои мерки. Действително, в началото на януари 2016 година обстановката не беше подходяща. Една година по-късно обаче анализът би могъл да бъде по-задълбочен. Надявам се да, да, да можем да изслушаме Европейската комисия, а и докладчикът Валенса да, да е запознат с въпроса също. Благодаря ви. И така, сега думата имате, господин Неков. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това, което каза господин Шикерски е много вярно и актуално. Той очерта какъв е проблема. В предложението си Европейската комисия предлага в следващите три години да бъде въведена допълнителна квота от 3000 тона нето за внос от Украина на годишна база. Безспорно Украина е страна съсед на Европейския съюз и ние трябва да поддържаме добрите отношения и трябва да има, Украина трябва да има важна роля. Същевременно обаче аз съм на мнение, че приоритет е нашата политика и ние трябва да а, поддържаме а, нашите земеделски производители. В тази връзка в моята страна България се, производителя на мед сигнализираха, че а, производство на мед от Украина подкопава родното производство – като миналата година е имало хиляди тонове неизкупена продукция. Също така цената на крайния продукт е паднала с близо 25% на годишна база. В тази връзка не съм сигурен, че увеличаването на квотата за украинския внос е стъпка в правилната посока и разчитам на вашата подкрепа за изменения в предложения текст. Смятам, че първо трябва да подкрепим нашите земеделски производители, ако в сектора няма проблем, тогава да, да направим допълнителни квоти. Предлагам към продуктите на господин Шекерски, които да отпаднат от тази допълнителна квота и мед. Пан poseł Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim chcę podziękować. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за становището най-напред. Е, ние изцяло сме съгласни с вашите предложения, е, с измененията. Две, две нещица, може би само. Е, първо, едно нещо е безспорно – Украина се нуждае от нашата подкрепа, заслужава нашата подкрепа. Украинската економика трябва да бъде подкрепена. Въпросът обаче е за цената. Е, дали цената на тази подкрепа да се плати от европейските земеделци. И сега е, е, европейските земеделци понасят значителна степен цената на руското ембарго и, и допълнителната цена на либерализацията на вноса от Украина и по-нататъчни преференции за Украина просто биха увеличили тази цена. Е, така че въпросът ми е към Европейската комисия. Помни ли го тя това? Ще го има ли предвид, когато разговаря с, с наши колеги депутати от други комисии? Във връзка с новия бюджет, прочим, на Съюза. Благодаря, господин Мариеш. Благодаря, господин председател. Както имах възможност да кажа, Положението е критично по-настоящем и особено в Гърция. И, и по тази причина съм днес тук, макар и да не съм член на Комисията по селското стопанство. Бих искал да споделя с вас за отчаянието на, на, на нашите селски стопани, готови да излязат на улицата, е, които са изхвърлени на улицата, които, които се намират в катастрофа е, нали, в резултат от натиска на, на тройката, цените на нефта, е, ниските изкупни цени и на всичкото отгоре санкциите срещу Русия. Вместо да се прилага общностната преференция, е, и да се, да, да, да се подкрепят европейските селскостопански производители, ние правим точно обратното. Е, отдаваме предпочитание на вноса, е, допускаме безмитен внос на, на украинска продукция и, и на всякаква друга. От, от къде ли не по света? И до, и, и до къде ще стигнем по този начин? Как ще опазим конкурентоспособността на собственото си земеделско стопанство? Как ще се гарантира минимален доход на производителите? Тук се предвиждат, предвижда допълнителни квоти за Украина. Е, по чисто политически, добре, економически е, е, мотиви. Добре, аз съм за. Но, но трябва ли цената на всичко това да бъде разрухата а, е, а, е, на европейската економика? Аз, аз, аз такава политика не мога да приема. Благодаря, господин председател. Аз също съм обезпокоен. А, а, аз, аз разбирам добре въпроса за Украина и, и дилемата, пред която сме изправени. Е, абсолютно не съм безразличен, е, но в същото време, е, споделяйки вашето становище, дали не е крайно време да се поиска особено внимание към селските стопани. Понеже днешната инициатива на комисията не е достатъчно обоснована от тази гледна точка. Не е добре разяснена. И аз бих искал да, да задам няколко въпроса не на вас, а на комисията. Първо за потенциалния положителен економически ефект от а, а, новите преференции. Направена ли е реална оценка на този положителен економически ефект? Имаме ли достатъчно информация? Пряк ли е, косвен ли е този ефект? нали, с оглед на крайната политическа цел. Аз, аз се питам, надявам се комисията да може да ни отговори. По-нататък последиците от тези нови преференции върху европейските производители. Може ли комисията да ни каже какви биха били те? И тук става въпрос за благосостояние за заетост. Мисля, че такива едностранни мерки биха могли да породят проблеми, особено в царевицата. И, и, и как би повлиял такъв допълнителен внос на царевица върху ценовата конъюнктура на европейските пазари. Благодаря. Благодаря, председателю. Искам да ви благодаря по, за работа ви проекто становището. Не става дума само за земеделие, става дума и за ясни политически цели. Имаме една зона за задълбочено и цялостно сътрудничество в сферата на търговията. Тази зона е довела до големи ползи. отношение, по отношение на това сътрудничество изготвихме един доклад който отчита напредък. Време е, обаче казваме ние, да преминем от законодателната институционална фаза към истинското прилагане, като се съсредоточим върху истинска интеграция и подкрепа от местното население. Ние сме основен партньор на Украина – Има някои несигурни политики в някои държави членки. Обаче Европейския парламент е най-силният поддръжник на Украина. Един от основните елементи е да продължим политическия диалог и финансовата институционална помощ за подкрепа. И преди да говоря за съдържанието на настоящите преговори. На първо място искам да се присъединя към колегите, особено колегата Андрю, който призова Европейската комисия да обясни евентуалното въздействие на допълнителните тарифни налози, тъй като няма оценка на въздействието. Имайки предвид тези принципи и другите търговски споразумения, трябва да видим дали увеличаването на годишните ни квоти са реализируеми или не. Членовете на социалистическата група от тази комисия нямат нищо против по-голямо сътрудничество с Украина, но трябва да се подхожда предпазливо. Благодаря на докладчика, господин Шикерски, и с удоволствие ще изслушам колегите, както и Маса. Дякую, пан посел Кушнук. Благодаря на господин Кузмюк. Благодаря председателю. Всички проявяват интерес към това да бъде помогнато на Украина. Тя е асоцииран член на Съюза и се намира в затруднено положение и поради руската агресия от изток. Искаме да помогнем, но трябва да подходим разумно към тази помощ. Трябва да дадем помощ там, където тя е нужна и ще доведе е, до полза за економиката и земеделските стопани, без това да е в ущърп на нашите земеделски стопани и нашата економика. Мятам, че предложението е в ущърп на е, европейската економика. Не съм убеден, че то ще е от полза и за украинските. 2015-2016 година Европейския съюз имаше над 30 милиона свръхпроизводство. Ако сега отворим допълнително пазара, цената ще падне допълнително и економическия интерес на нашите производители ще бъде засегнат. Потенциалните ползи за украинската економика, както каза господин Андрю, не са доказани. Европейската комисия трябва да направи повече. Квотите, които бяха зададени по-рано, бяха използвани от украинските оператори още през първите дни. Не помагаме на цялата економика, всъщност помагаме на отделни лица, които просто бяха добре информирани за възможността да получат помощ. Така че ако искаме да помагаме на едни и същи хора, това ще доведе до положение, при което това ще работи срещу нас. Положението в Польша е специално, тъй като нос от Украина се оказва в Польша. Нашите производители са в затруднено положение. Това предложение е неприемливо за нас. Ще подкрепим становището на господин Шикерски, но не може да се включват културите. Благодаря. Това всичко ще разплива по целия рынок на единния пазар, мисля, че общото въздействие ще постигне равновесно положение. Може би първоначално ще бъде най-вече върху Полша, но мисля, че ще засегне и целият единен пазар. Благодаря. Благодаря. Има още нещо, което искам да повдигна като въпрос което е свързано с отглеждането на пилета в Нидерландия. Имаме сериозни изисквания за хуманното отношение и вече не може да се използват до сегашните инсталации. Там Всъщност ние сега изнасяме тези инсталации, които се инсталират в Украина и ще се използват тези клетки и така нататък за отглеждане на птици. Тоест след това ще внесем те, това месо от Украина и така уронваме собственото си законодателство. Това е сериозен проблем. Повсеместно в Нидерландия отглеждащите пилета не могат да се справят с разходите, имайки предвид конкуренцията от Украина. Сериозен е този проблем. Трябва да видим какво ще направим, вие като координатор трябва да повдигнете този въпрос. Благодаря. Пани посел, вчешней те клатки пред разширение в 2004 року приехали до do tych krajów, e, се пристъпвали до Уни do 2014 e. година имаше клетки и господин Агню говореше за тези клетки. <clears throat> Казваше, че не отговарят на стандартите мисля, че с времето нещата ще се урегулират. Потенциалът на украинското земеделие е огромен. Те имат отлична почва и след малко ще говорим за преференциите, като за ограничения за развитието. Нека се съсредоточим върху най-важното тук – ние получавахме помощ в един момент, така че да, трябва да им дадем помощ и на тях. Но не бива да се оказва в ръцете тази помощ на няколко монополиста, а не да не стига до хората. <clears throat> Е, Първо, ако Украина не беше съседна на Европейския съюз страна, нещата ще да стоят различно. Ние сега сме длъжни да направим нещо. Но пък е, трябва да видим как, е, е, къде ще отиде нашата помощ, кой ще се възползва от нея. Боя се, че и тук, както и в други случаи, не е направена оценка на въздействието и по принцип самия председател каза, че трябва да видим, е, да направим така, че е, помощта ни да отиде там, където трябва. Е, ако в Украина има система на олигарси, нещата стоят доста съмнително. Затова мисля, че трябваше да се направи оценка на въздействието преди всичко. Но и след това съвсем точно да подходим, ние сме длъжни да го направим, значи е, не е, само да е, се занимаваме с темата, но да направим нещо конкретно. Но разбира се, преди да направим каквото и да било, трябва да имаме много ясна представа къде какво ще отиде като помощ. Благодаря, господин председател. Аз наистина се присъединявам към казаното от Мартин Хойслинг. Напълно го подкрепям. Много важно е да се направи първо това. Заимам думата, за да взема отношение е, е, към казаното от колегата Шрая Пирик. Е, в е, Става дума за птицевътството. Е, аз е, съм запознат с едно предприятие с 5000 е, птици, които се отглеждат в е, отглеждат се в едни е, е, кафези с определени размери. Когато бе поставен въпроса в Германия да се променя и стандарта да се увеличат размерите на кафезите и се направи проучване, се видя, че там стоеше произведено в Украина не би трябвало, а, ние много добре разбираме положението в а, Украина, а, имаме много е, сътрудници, много е, работещи в тези предприятия, които са у, украинци от Украина, но е, не можем да подпомагаме крупните е, ферми и фермери, ако ще даваме някаква помощ, тя трябва да отиде към малките е, стопанства. Хора с 10 е, крави, е, които произвеждат е, мляко, е, те трябва да получат нашата покана, е, нашата подкрепа. Трябва да внимаваме също така и е, в същата връзка е, да не засилим негативното влияние от е, ембаргото срещу Русия, е, като с мерките си по отношение на Украина. Благодаря, господин Никълсън. Благодаря, председателю. Не възнамерявах да се включа в дебата, но го изслушах с голям интерес. Съгласен съм с Хаузлинг, че е нужно да има оценка на въздействието в тази сфера. Потенциалът да се самоунищожим е там. Не за първи път е, правим нещо подобно в Европа. Коментарите на дамата вляво е, са точни. Клетките биват изнасени по други части на света, в източна Европа. Същото се случва и в Обединеното кралство. Немислимо е това. Произвеждат яйца, връщат ги обратно в Европа, не отговарят на нашите стандарти, подбиват цените на нашите производители – Вчера повдигнахме един такъв проблем. Трябва много да внимаваме. Изслушвайки Алберт и другите, нещо като Бразилия звучи, където имат един министр за голямото, големите земеделски стопанства и един за малките. Може би положението е такова. Това, което чух днес този дебат, ме кара да задам въпроса, не трябва ли да се вгледаме по-внимателно и колегата е прав. Нека да направим оценка на въздействието. Państwa, zakończyliśmy wypowiedzi posłów Komisji Rolnictwa. Благодаря. Всички от Комисията по земеделие се изказаха. Сега ще дам думата на господин Валенса. Благодаря. Съгласен съм с повечето становища, които чух днес, но има определени елементи, които не бива да бъдат забравени. На първо място всички искаме едно и също. Искаме Украина да има силна и стабилна економика. И затова въвеждаме такива мерки. Те са асиметрични, но ние се опитваме да подпомогнем Украина и реформите, които тъкат там. Това са сериозни реформи, ще отнемат и много средства и много време. Нашата помощ ще бъде от полза за цяла Украина. Още нещо, което споменахме в Комисията по международна търговия – не искаме олигарсите да получат допълнителни средства от нас. Нашата подкрепа трябва да отиде за хората, които имат нужда от нея. Искаме да подкрепим малките и средни предприятия. И това е нещо, по което има общо всеобщо съгласие. Казвайки всичко това, смятам, че трябва да се направи оценка на въздействието. Това ще облегчи вземането на решения. Прегледах предложението на нашия председател. Проекто становището върви ръка за ръка с моето предложение. Моите изменения изпратих по-рано тази седмица, но може би ще видите, че съм включил вече голяма част от идеите, които предложихте днес, така че мислим в една посока. Що се отнася до сектора с пилешкото месо, може би нямам надлежна информация, но Украина не отговаря на фитосанитарните мерки и няма изнес на пилешко месо от Украина, така че това не е проблем. Поне в този случай. Разбирам, че използват такива клетки, които не бива да използват. Е, може и да бъркам. Няма износ от Украина. Моля, поправете ме, ако греша, но за мен това е факт. Гласът на вашата комисия е много важен за мен и аз ще го изслушам. Имам проект установище и в максимална степен ще включа вашето мнение в мнението на Комисията по международна търговия. Ще ви изслушам. Искаме едно и също. Искаме Украина да има стабилна економика и да бъде по-близко до Европейския съюз. Благодаря. Bardzo dziękuję panu posłowi. Oczywiście, no ja chcę powtórzyć. Благодаря. Искам да ви припомня, че Пазара се отвори в началото на 2016 година. От тогава насетне бе трудно, е, бе трудно да се направи цялостна оценка. Е, решението бе политическо и трябва да се вземе от е, трябваше да се вземе от Европейската комисия, да се превърне в едно решение. И ето сега то ни се предлага от комисията. И в заключение, искам да се обърна към представителя на Европейската комисия. Заповядайте, ако искате да вземете думата. Извинявам се, че трябваше да изчакате. Благодаря, председателя. Първо ви поздравявам за това, че отново сте избран за председател на тази комисия. Госпожи и господа, с голям интерес изслушах вашите изказвания, както и изказванията на състоянието на комисията по международна търговия вторник. Съгласна съм, трябва да подходим много внимателно и предпазливо, когато даваме такива отстъпки. Но искам да ви припомня, когато правихме споразумението за асоцииране и то бе задълбочено и цялостна, изчерпателна зона за свободна търговия. Тогава говорихме за политическо асоцииране и економическа интеграция на Украина и Европейския съюз, така че това не бива да се забравя. Инициативата на Европейската комисия трябва да бъде разглеждана като знак за подкрепа към Украина. Много от членовете на комисията подкрепиха тази идея за подпомагане на Украина в реформите, които текат по-настоящем. Те се водят в една много сложна политическа ситуация. Има ограничителни мерки от страна на Русия, конфликта с военния конфликт с Русия. И това води до загуба на БВП и глобални проблеми. Един от членовете на вашата комисия спомена доклада за асоцииране и прилагане, който излезе на 9 декември миналата година. Трябва да припомним, че този доклад казва, че последните две години Украина е започнала безпредседентни реформи в много сектори на економиката и обществото и укрепване на демокрацията и зачитането на основните ценности. Споменавам го, защото това е една от амбициите ни с настоящия проекто, с настоящото проекто предложение. Имаше възможност в комисията Инта да поговорим за този механизъм, който е включен в предложението, опазване, е, пред, предпазването от преки трансфери. Ще работим заедно с Европейския парламент, за да може този предпазен гаранционен механизъм да бъде максимално силен, ако има някаква заплаха за вноса на нашия пазар, за да може да предприемем мерки, за да предотвратим това. Нека сега да премина към казаното от някои от членовете на комисията за липсата на оценка на въздействието. Макар, че нямаше стандартна оценка на въздействието, ние като комисия обикновено провеждаме такива, когато планираме споразумен свободна търговия. Искам да ви кажа, че сме мислили много по въпроса. е вътрешен анализ, заедно с колеги от Генерална дирекция за меделия, за тяхното предложение. И имаше такова такава оценка, когато водихме преговори през 2007 по споразумението за асоцииране. Продуктите, които се покриват от това споразумение, бяха подбрани последния начин. На първо място комисията избра тези продукти, които могат да доведат до консолидиране на стоящите потоци и да дадат възможност за спестяване от тарифите. Включихме продукти, които вече се изнасят от Украина и те могат да се възползват от тези отстъпки. За земеделските продукти ние избрахме тези продукти, където квотите с нулеви тарифи се използват. Искам да ви припомня, че има 37 продукта с тези квоти и с нулеви тарифи. 2015 година само 9 от тях са използвани, защото Украина не отговаря на фитосанитарните изисквания. не се използва тази отстъпка в такава голяма степен. Комисията по международна търговия получава различни данни за ползването на тези тарифи и така нататък. След това различните по-чувствителни стоки, като например мляко, млечни продукти, месо и други такива, не са включени в това споразумение. Разглеждайки тази картина, нямахме альтернатива да подберем продукти за допълнителни отстъпки. Имахме 8 продукта в списъка. Мисията предлага да се махнат 3 от този списък. Това, с което ще останем, е едно много скромно предложение – затова смятаме, че този регламент всъщност от една страна защитава нашия земеделски сектор в Европейския съюз, от друга страна дава на Украина едно добро предложение с ясни резултати при сложното им економическо положение. Продължителността на мерките ще бъде ограничена до 3 години, има предпазни механизми, които ще доведат е, до липса на изкривяване на пазара. Е... Сега да мина към продукти, които се предлагат да отпаднат. Обработени домати. Европейския съюз изнася нетно е, продукти, преработени домати в различни, е, различен вид, над 300 000 тона годишно. 13, от 13 до 15 е това. И изнася над 800 хиляди тона. Освен това, е, става дума за 15 000 е, тона, е, преразгледаното количество. Имахме 5 хиляди и е, 10 тона вече е, линия на тази година съществуваха, което отговаря на обемите от 15-та. Преработените домати не попадат в руското, не са изложени на руското ембарго. Това беше част от нашата дискусия. И е, имайте предвид, че е, дела на доматите в цялостния дял е, на вноса в, е, е, към Европейския съюз от Украина за 15 години беше само 5%. Тоест не е толкова голяма концентрацията на производството и можем да сметнем, че по този начин ние ще подпомогнем малките и средни предприятия. Колкото до е, зърнените е, храни, освен нулевите тарифни квоти за тези продукти, особено царевица, комисията смята, че такива е, количества ще бъдат поети на вътрешния пазар, без това да се отрази особено на да подкопае цените цялостния внос е, е, е по-малък, отколкото е, производството на Европейския съюз. Така че трябва да се има предвид, че вносните мита за царевица сега са нулеви. Нулево е вносното мито, поне така е през последните години и е, това е допълнителна полза. Е, и допълнителните ползи за Украина трябва да се разглеждат в тази перспектива, за да не е, дискриминираме Украина по отношение на други държави, е, на други страни. Е, нашите заинтересовани си получиха, се добраха до информация, че ако се добавят допълнителни е, преференции е, по отношение царвицата на, на, от Украина, ще помогнат, ще помогнат на скотовътството, на животновътството, като ще занижат цената на фуража, който внасяме от там. От е, цялостния внос на царевица от Украина около 8 милиона тона и е, е, количеството по линия на е, зоната за дълбочение в сухата търговия е, достига максимум 1,3 милиона тона. Е, сега за меда. Колкото до меда, е, предвид подобрения достъп до европейския пазар, пазар 500 е, тона е квотата за Украина. Според новите предложения ще възникне, ще нарасне на 600. Сегашните обеми внос много над тази, тази квота и е, това е при е, налози над 17%. Ще предоставим излишни облегчения на вноса на мед на украинските малки и средни предприятия. И тъй като концентрацията на мед, производителите на мед в Украина е ниска, ние смятаме отново, че е, тази отстъпка ще ползва предимно дребния бизнес. Европейския съюз вече внася големи количества мед от Китай – Това вероятно ще се отрази върху е, увеличаването на е, е, вноса на, от Украина за сметка на вноса от е, Китай. И въпроса за е, хуманното отношение към животните. Работим с Украина за да напреднат е, по въпросите фито, е, на санитарна и финосанитарна защита. Сега е, комисията излезе документ, който е в процедура на приемане в момента в това отношение и смятаме, че е, хуманното отношение към животните, което беше един от проблемите, които е, обсъждахме в е, тази стратегия, е включен в този документ и Украина в е, проекто е, документа и е, Украина ще се съобрази с е, е, мерки за сближаване регулаторно и изграждане на капацитет, за да достигне стандартите на Европейския съюз. В заключение, дами и господа, трябва да кажа, че ние е, сме убедени, че е, предложението за е, такива е, отстъпки е, е постигнало добрия баланс е, да защитава Европейския съюз и селски стопани в Европейския съюз, като същевременно предоставя а, някакви преференции на, на украинските производители. Е, трябва наистина да разглеждаме въпроса в е, е, широкия економически и политически контекст. Предвид на това, че дори продуктите обхванати от това предложение бъдат съкретени, тогава всъщност е, ще ни обегне, няма да успеем да постигнем е, целта, а именно да, е, да помогнем на украинската економика. Освен финансовата и техническа помощ, която предоставяме на Украина, която добре се освоява, ние смятам трябва да им помогнем и чрез търговията. Чуваме много сигнали, за това, че е, е, възможностите, които им създаваме да търгуват повече с нас, е, им е, помага да диверсифицират економическата структура и економиката си в смисъл, че все повече предприятия, малки предприятия, така се възмогват и търгуват с Европейския съюз повече, отколкото големите компании. Благодаря. Благодаря много председателя. Мисля, че е, вашите е, думи е, отговориха и обясниха много, отговориха много от въпросите и обясниха много неясни моменти. Сега, когато е, говорим за домати, господин Валенса е по-склонен да приеме предложението за доматите, така че ще ни остане само, ще ни останат само два е, потенциално е, чувствителни е, продукта пшеница и царевица. Но нека да се придвижим посока на предложението от господин Никълсън. Първо, да организираме едно изслушване на тема Украинското селско стопанство. Имаме бюджетни средства за целта. Можем да поканим, да съберем група хора, които имат определен интерес от тази тема, да организираме посещение, да видят на място как стоят нещата, да се запознаят с ситуацията, за да можем да подкрепим Украина по един по-балансиран начин. И е, след ние знаем от опит че е, е, когато човек получи помощ, той е склонен и да помага, така че нека да, е, но да, да го направим и да има смисъл, да сме сигурни, че е, ще има полза нашата помощ. Е, срока е, е за е, подаване на предложение за изменение е 30 януари. Благодаря ви. Мисля, че сега можем да минем към последната точка от е, дневния ред. Половин минута давам на господин Фелиган. Минахме ли към на точка разни? Не сме ли на точка разни? Последната точка е представене от Европейската комисия на променя към делегирания регламента за делегации и правилата за преки плащания на фермерите, включително за озеленяване, за екологизация. Преки плащания относно екологизацията, както знаете, комисията обеща да преразгледа този въпрос, особено в е, контекста на зоните с екологически е, фокус и е, така комисията. Ако обичате, бъдете максимално кратки, след което от сега ви казвам, че ще е, ви е, предоставя много кратко време за е, вашите изказвания. Комисията имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Наистина, броени минути ни остава. Ще се опитам да бъда кратък, но точен. Както посочихте, целта на моето участие тук е да ви представя главните изменения и допълнения, които предлага комисията по настоящем. Що се отнася до така наречената екологизация или позеленяване на преките помощи, <clears throat> тези изменения се съдържат в проекто Акт по делегация на комисията, изменящ и допълваш основния акт по делегация 639 от 14 година, Проекто актът по делегация обхваща и други аспекти, е, свързани с е, обвързаните плащания и прочен. Това са по-скоро технически неща, чиято цел е главно да, да, да бъдат опростени и изяснени някои норми на основния акт. Така че наистина е, основното съдържание на новия акт е свързан с екологизацията. Измененията отразяват натрупаната практика до сега в това отношение. Е, комисията през 2016 извърши преглед на установената практика. Е, през юни месец излезе нейния доклад. И съвсем накратко бих искал да ви припомня политическия контекст на всичко това. Главната констатация на прегледа е залегнала в измененията, предлагани от комисията с акта по делегация. Значи, екологизацията е част от нова политическа рамка за насърчаването на по-устойчиво земеделие в Европейския съюз, като в основата на всичко това има три главни цели, тясно свързани помежду си. Първо да бъдат подкрепени фермерите, да пригладят своите производствени системи на новите социално-економически, екологични, териториални предизвикателства. На второ място да се гарантира трайната устойчивост и производствен потенциал на Европейския съюз селското стопанство, като се запазят е, неговите ресурси и на трето място да се подобри екологичното въздействие на селското стопанство. И сега главните инструменти на общата селско-стопанска политика е, е следва да бъдат е, преориентирани в тази връзка и за това се добавят така наречените зелени плащания, наред с е, условния механизъм и факултативните помощи по втория стълб. Това е най-новаторски елемент, зелените плащания. И само да напомня, целта им е, е да бъдат запазени някои добри земеделски практики от значение за околната среда и за климата е, на максимална част от обработваемата площ доколкото по втория стълб сега обичайните плащания не обхващат повече от 25% от обработваемата площ. Е, една година по-късно, е, защо бе направен прегледа? Първо това е ангажимент от април 2014 година, прият от е, комисията по повод на тогава приятия акт по делегация. Бяха изразени някои безпокойства на времето, особено що се отнася до административната тежест, въздействието върху производството и равнопоставеността на, на субектите. И по тази причина комисията се ангажира след една година, след влизането в сила на системата, да, да направи преглед и при необходимост да измени акта по делегация Прегледът обхвана, впрочем, в последствие всички задължения за екологосъобразност, не само що се отнася до е, територии от, е, екологичен, от екологично значение. И всичко това попадна в процеса на РИФИТ, т.е. На, на, на преработка на действащата уредба. И значи е, прегледа имаше две главни цели. Първо е, да, да упрости, да, да пригоди е, нормативната уредба, за да бъде тя и по-приемлива, по по-разбираема. И на второ място да се подобри екологичното въздействие на инструментариума. И по-нататък, вече една година след влизането в сила на, на, на уредбата, да се предложат някои подобрения Значи прегледът а, почиваше най-вече на, на различни допитвания, а, повече от 3300 отговора в хода на общественото а, допитване, допитване до Европейския парламент, разбира се, анализ на базата данни, поддържана от държавите членки. в резултат от което службите на комисията публикуваха работен документ, е, резюме и множество приложения. И също така бяха разработени редица нормативни предложения за изменение и допълнение на акта по делегация. Е, те проистичат е, от констатациите на прегледа, кои са главните констатации. Ето виждате тук, една година по-късно, е, за общо е, въздействие върху елементите на околната среда е прекалено рано да се говори. <coughs> Но още по-малко да се изразят те количествено. Но като обхват на обработваемата площ вече се вижда близо 72% от обработваемата площ, която е обхваната по едно или няколко задължения по екологизацията на селското стопанство. Така че това, това, това показва фактическото въздействие на, на приятия инструментариум. 70% от общата обработваема земя попада в рамките на приложното поле на задължението за обособяване на територии от екологично значение. 9% от тези общо са, са квалифицирани като такива от екологично значение и това далеч надвишава задължителната норма от 5%. Ето и някоя друга иллюстрация. Тук е, са представени частите по, по страни, 72% е, общо за Съюза, но виждате, разминават се държавите членки в значителна степен. Е, в зависимост от структурата на земеделието в, в страните, но са обхванати и малки, и, и семейни, и по-големи, и органични, и други. Това са е, територии от екологично значение, е, виждате, 9%. Това, което е особено интересно тук, е структурата на тези обособени територии. Селските стопани мож, можеха да предпочитат е, е, е, един от 18 типа. И това са угарите, пасищата и други подобни повече от 90% през 2015 година от така декларираните територии се състояха от три, три типа за фиксиране на азота 39%, угарите 38% и а, а, и а, тревни култури останалата част. Ето виждате как се разпределят по държавите членки, включително трите типа. Е, на основата на този анализ е, предлагаме 14 мерки за упростяване – И тук, тук се обхващат както а, а, е, е, от националните администрации, така и селските стопани. Премахват се излишните задължения, изисквания, които не засягат изпълнението. Малко повече гъвкавост. Повече яснота по отношение на ландшафтната характеристика. Е, и е, най-сетне на четвърто място хармонизиране на някои от специфичните изисквания. Е, в частност, условията на, на, на производство и оползотворяване на, на ресурсите. Така че някои други категории е, територия от екологично значение да станат по-привлекателни за селските стопани, наред с посочените три. И сега виждаме главните предложения, които се правят. За угарите минимален срок е, задел на такава територия навсякъде в Съюза от 6 месеца за е, междинните или буферните е, култури е, да се премахне крайния срок и да се въведе минимум срок на култивиране. Т.е. да не е 1 октомври, а да се говори за 8 седмици По, що се отнася до, до ландшафтните особености, е, предлагаме някои растителни пояси да бъдат слети, е, в зависимост е, поради аналогични условия, при които те се обособяват. И по този начин да избегнем евентуални административни грешки – да се е, е, рационализират е, е, топографските, ландшафтните описания на тези пояси. И най-сетне последно, е, е, повече гъвкавост, що се отнася до, до топографската специфика. Так, примерно, е, е, пояс от 11 метра ширина по-настоящем се изключва от системата. По това пред, е, предложение ние в момента приемаме първите 10 метра от, а, да, от синора или, или е, ограждащия храстов пояс И всичко това, е, е, разбира се, се прави с цел е, да се повиши биологичното многообразие, да се опазят водните ресурси. И какво вече от процедурна гледна точка предстои? Процедурата бе образувана от комисията с приемането на акта. Той ще бъде внесен официално през месец февруари ще последва разглеждане от е, Европейския парламент и съвет е, до към е, средата на 2017 година с влизане в сила, да се надяваме, не по-късно от 2018 година. И в заключение смятаме, че тези 14 мерки общо, които се предлагат, представят сравнително премерен пакет, е, който дава възможност първо да се избегнат грешките чрез упростяване на режима, така той да стане и по-приемлив, но също така и е, да се повиши ефикасността, целесъобразността на приетите мерки за околната среда. Като общо целта е да се повиши доверието, да се, да се подобри облика на всички тези мерки за екологизация повече от 4 експертни групи, нека кажа, обсъдиха предлаганите мерки и те бяха приети с голямо мнозинство. Благодаря ви и благодаря за търпението. Благодаря ви. Вероятно бихте могли да ни изпратите е, текста на вашето изложение, за да го разпространим сред колегите, членове на комисията. И вече всеки колега моля да коментира по електронната почта. Нямаме време за разисквания на живо, но разбира се, всичко казано от вас ще стигне до комисията. Има все пак неколцина за изказване не повече от една минута, наистина. Благодаря. Ще бъде кратък. Благодаря за информацията обаче не смятам, че е нередно ние като парламент и аграрна е, комисия да не сме въвлечени в процеса на, тези, е, на тази политика. Не съм е, е, съгласен, че този, тази акт по делегация се предлага в пакет. Той трябва да бъде разбит, защото ако се предлага в пакет, моята група ще каже, ние ще отхвърлим тези актове по делегация. Като цяло ние не ги приемаме и не приемаме поначало това пренебрежение към парламента е, има добри подходи в е, този документ, но трябва доста неща да се е, променят. В противен случай няма да го приемем в този му вид. Благодаря. Аз се присъединявам към току-що казаното. Нямам, не чух нищо конкретно за това как ще изглежда е, растителната защита в бъдеще е, при е, е, е, екологизирането и е, някои от мерките водят до това, че всъщност е, е ще се е, работи в Европа срещу генно модифицираните. Аз съм от цена, в която, например, всяко, всеки килограм белтък, който е загубен в Европа, се внася и води до значителни щети в, за производителите. Така че комисията трябва да вземе предвид и това, дали теоретически, може би екологизацията от теоретична гледна точка е оправдана, но на практика нещата стоят различно. Е, благодаря. Ако имате е, други коментари, предете ги, моля, по е, имейл. Е, е, според мен трябва да се разделят тези актове по делегации. Е, не е добре да бъдат в пакет и не е справедливо 15 е, закона да бъдат пакетирани и представени общо. И ако нещата останат в този вид, ние ще, ще гласуваме против. Колкото до позеленяването и тези е, герминални е, реколти. Е, това е нещо е, новаторско, иновативно в е, е, аграрната реформа. Е, ние в е, Германия е, 75 хиляди хектара вече обработваме по този начин и сме въвели екологизацията, но ако продължи тази тенденция, това ще разори доста земеделци. Не искам да повтарям това, което казаха е, няколко души преди мен. Е, е, значи, е, настоявам да е, се е, направи нещо за е, е, разделяне на реколтите в е, Холандия. Това е много важно поради влажния климат е, после зони с е, екологично значение. Ние в е, Нидерландия имаме огромни площи, в които не получават никаква подкрепа, защото това са край морските и влажни зони ако а, си е, в а, дадено партньорство повече от 4-5 години, повече сечване ти се полагат, а, но младите а, е, не работят в тези ферми. Те са а, е, включени в партньорството на хартия, но нямат никаква решаваща, а, но нямат думата в нищо. И последния въпрос е, е зоните с екологично значение и използването на е, растителна, за растителна защита. Съгласен съм с казаното от колегите преди мен. Трябва да е, имаме възможност всички да кажем какво мислим. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τα capital controls που υπάρχουν και τις οφειλές ή τις δίθεν οφειλές των αγροτών κατάσχονται фермерите затъват в, е, в, в е, дългове и е, по този начин ние просто унищожаваме, убиваме дребния агрибизнес никаква помощ не идва от никъде, нито от банките. Би трябвало наистина да е, се помисли за подпомагане, защото ферми, до фермите не стига нищо. Съвсем накратко, преди 30 години е, фермерите е, имаха възможност да продължат да бъдат фермери е, и да се съобразяват с околната среда. Сега им се казва, е, че трябва да напуснат и земята им се отчуждава, когато става дума за различни за хабитат с даден вид животни, ако продължи тази тенденция, докъде ще стигнем? Съгласен съм с Алвардест господин Хауслинг. Аз съм съгласен с комисара в много неща, но е, е, все пак това е най добра стъпка напред. От гледна точка на консервативните, това са, е, това са екологични зони, които не би трябвало да се подпомагат като, като земеделска земя. Въпросът е какво, каква ще е екологичната полза от всичко това. Това е ключовия въпрос нещо, което е, е, преживяхме в Германия, т.е. някакъв междинен продукт, е, който след това се подлага на, на препарати за химическа, за растителна защита. Трябва да отговорим първо на въпроса каква е екологичната полза дали можем да е, отглеждаме е, бобови растения без пестициди, например. Äh, е, значи 2%, 2 от националните средства в, се заделят за бобовите растения в екопроизводството. Комисията преди всичко трябва да ни даде една презентация за да имаме цялостен поглед върху е, темата. Е, тук аз е, нищо не мога да видя от този дребен шрифт на екрана. Може би трябва да трябваше да го имаме този документ. Няма полза да го получим в последствие. Трябваше да го имаме пред себе си тук, за да виждаме всичко, за което говорите. В противен случай, какъв е смисъл да представяте нещо, е, което хората не виждат? Доста, това са ус... Ус... елементарни неща. Съгласен съм с Филип, че е, ще трябва да имаме още едно заседание на тази тема. Господин Буда? Не, тогава господин Андрю. Имаме нужда от допълнителна среща и не за пръв път комисията ни е, третира, е, с такова, се отнася към нас с такова пренебрежение. И това е проблема. Трябва допълнително да е, се занимаем с този въпрос. Е, темата е много важна, но наистина трябва да задълбочим дебата по, този, по тази тема. Е, защото ако е, е, разделим, разбием тези актове по делегация, не знам дали ще постигнем нещо. Трябва да, да проведем една принципна дискусия и да намерим съответния баланс между производители и Panie dyrektorze, cztery minuty, bardzo proszę. Panie dyrektorze, cztery, four minutes for you, yes? Komisja, to Комисията, 4 минути имате. Très bien, je vous remercie de votre générosité. О, благодаря ви за щедростта. Съжалявам, че нямахме действително достатъчно време да представим нещата по-задълбочено и да проведем по-задълбочени разисквания, но аз ви благодаря. Е, за изказванията, забележките и предложенията. Е, първо, на, на първото изказване е, за участието на Европейския парламент. Четири, даже пет експертни групи работиха по проекта. Чрез секретарията парламентът бе поканен да, да се включи. А, сега, вярно е, че това, което виждате на екрана е набрано с прекалено дребен шрифт, вероятно, но, но аз ви верявам, ще има много, много възможности за навлизане в детайли. А, и още две неща. Първо, въпроса за производството на белтъчини и случая растителни бобови. Е, предизвикателство за Европейския съюз, но трябва да се разграничава все пак производството на, на бобови от една страна с, от въпроса за територии от, от екологично значение. Понеже в, в последния случай става въпрос за опазване на биологичното многообразие и, и за поддържане на други елементи на, на, на природната среда, в това число качеството на водите и така нататък. Значи тези територии от екологично значение биха могли да бъдат използвани за азот фиксиращи култури, но без да се прилагат пестициди. Тъй като очевидно това компрометира е, екологичното значение на тези територии. Освен това има и други възможности за производство на, бел... на, на, на растителни белтъчини и по, и по втория стълб има, има други мерки за насърчаване. И а, на второ място, за, за, за забраната в, вече в 14 държави членки действа такава забрава за такива междупосевни, междупосевни култури. Тоест има такъв режим. Единственото, което предлагаме като новост е да се хармонизира а, този режим, за да се повиши общо заето статута, доверието в тези за така наречени зелени плащани. Важно е да се, да се демонстрира, че тези зелени плащания вършат работа, имат, имат потенциал, имат ефект е, за постигане на екологичните цели. Това е, господин председател. Така, колеги, напомням ви, първо, ще получите екземпляр от е, това, което представи комисията. Е, и по-нататък всякакви въпроси и бележки отправяйте направо до Европейската комисия с копие до нашата комисия на секретарията и определено ще насрочим време за дискусия на този въпрос. Комисията е наясно с необходимостта от това. Моите колеги още повече желаят да доразвият въпроса. С това изчерпахме дневния ред, колеги. Е, В писмена форма са разпространени е, решенията на координаторите. Получили сте ги и на твърд носител и по електронна почта, доколкото разбирам няма бележки. Благодаря ви. Е, благодаря ви за упоритата работа. Онези, които пътуват, успешно завръщане у дома. Председателят любезно благодари на преводачите. Благодарим, господин председател. Приятен обяд на всички и приятна почивка.